Ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen, please take a seat. Председателката, колеги, моля заемете местата си. Продължаваме работа. Започваме с точка 12 от дневния ред. Това е нашето становище за междинния доклад за многогодишната финансова рамка МФР Докладчици са колегите Аяла Сендер и Хербранди. Господин Хербранди е тук. Веднага му давам думата, за да ни представи становището. Yes, um, Благодаря, госпожо председател. За съжаление, моята съдокладчица все още не е тук. Очаквах тя да започне. Току-що ми казаха, че е на път насам мога да спечеля няколко секунди и полека-лека да започна да ви представям доклада. Но добре познавам колегата, със сигурност тя ще има да каже много повече от мен. Важно е първо, според мен, да изтъкнем, че трябва да се съсредоточим не само върху тези елементи, върху които би поставила акцента комисията по бюджети, като наличните средства и така нататък. Ние трябва да поставим акцента върху това дали предложението за МФР ще допринесе за постигането на заложените цели и дали са предвидени всички необходими механизми за контрол. В текста възприемаме немалко от предложенията на комисията. Има обаче и някои моменти, по които се съмняваме в правилността на предложеното. Ще упомена някои от тях. Първо, няма съмнение, че стратегическото планиране е много важно. Първо трябва да се очертаят политическите приоритети и след това да се определи в какъв размер са необходими финансови средства за реализирането им. Но в случая последователността като че ли е разместена. Не са достатъчно подробно очертани политическите цели – за да могат те след това да бъдат обвързани с съответното финансиране. А това е в основата на стратегическото планиране. За съжаление, МФР се превърна в средство за определяне на политическите цели на Съюза след 2020, вместо просто да ги отразява. Приветстваме ентусиазирано опитите от страна на комисията за упростяване от една страна, от друга страна приветстваме и опита да се постави в бюджета по-силен акцент върху резултатите. По въпроса за упростяването, според нас комисията може да излезе с още по-амбициозни предложения. От друга страна, признаваме, че и парламентът, и съветът трябва да проявят известна самодисциплина. Сега, когато предстои да се приеме МФР, опитът от миналото показва, че нерядко именно парламентът и съветът излизат с предложение много по-сложно от първоначалното предложение на комисията. Много важен момент е добавената стойност за Европейския съюз. Вече от няколко години този елемент е много важен трябва да се оправдае финансирането от бюджета на Европейския съюз. Този момент е отразен и в докладите на Европейската сметна палата. Въпреки, че комисията е разработила критерии за определянето на добавената стойност за Европейския съюз, тя не ги използва. Ако помня правилно, става дума за 7 критерия трябва да се оправдае финансирането от европейския бюджет, като се демонстрира добавена стойност за Европейския съюз, но това не се прави в достатъчна степен. Управленската отговорност и гъвкавостта. Мисля, че тук ще постигнем напредък. Що се отнася до гъвкавостта, има още неизчерпан потенциал тук. Разбира се, трябва да се прави разлика между една МФР е с продължителност 7 години и МФР е с продължителност 5 години. Мисля, че в бъдеще след предстоящата мефере ще трябва да преминем към 5 годишна продължителност. Но дори и ако продължителността е 5 години, няма да ни позволи, това няма да ни позволи да се пригодим към променящата се реалност. За това е необходима и повече гъвкавост. Няколко думи за предложените съкръщения по ОСП и кохезионната политика. Притесняват ни тези предложения за съкръщения. Загрижени сме също така и във връзка с ефективността на ОСП. В продължение на години в немалко доклади, най-вече в докладите на Сметната палата, като че ли, когато се говори за целите от една страна и средствата от друга страна, се говори за два различни свята – през месец март Сметната палата излезе с доклад, посветен на бъдещето на ОСП. В него се съдържат няколко изключително важни от политическа гледна точка елемента. Единият от тях е следният. За да се определи размерът на приходите на едно фермерско семейство се вземат предвид само приходите от самото стопанство. Всички други приходи извън това не се начисляват към приходите на фермерските семейства. Ако вземем предвид обаче и тези приходи, то ще видим, че приходите на фермерските семейства са доста по-сравними с приходите на други групи. Освен това, се отправя и доста остра критика към програмите за развитие на селските райони. Там повече се залага на изразходването на средствата, не толкова на постигането на резултати. Насочва се финансиране към проекти, където е ясно, че ще бъдат направени разходи, а не към проекти, по които може да се постигнат резултати с тези средства. Убедени сме, че най-вече тъй като се предвиждат съкръщения в ОСП и в кохезионната политика, ако увеличим ефикасността на програмите, можем да ограничим отрицателните последици от тези съкръщения. Много е трудно обаче да се наложим с това на политическо ниво, тъй като за много държави членки е по-важно да получат средствата, а не толкова дали с тези средства се постигат заложените на европейско ниво цели. Ще ни е трудно да се наложим с по-различна позиция, но мисля, че тук в европейските институции трябва да продължим тази битка. Преди да премина към последната тема, темата за собствените ресурси, нека кажа още нещо за рационализирането. В областта на политиката за борба срещу климатичните промени се предвиждат 25 до 30% от средствата. Това е едно добро предложение, но по настоящата МФР Виждаме, че то не работи добре. Критериите за измерване на отчитането на тази политика във всички области на политика не функционират добре. Има много области на политика, които са, имат отношение към борбата срещу климатичните промени, но не се постига в тях, не се постигат по тях резултати за бор, в борбата срещу климатичните промени. Трябва да се постави по-силен акцент върху това при междинния преглед. Собствените ресурси. Чудесно е, че комисията предлага нови категории собствени ресурси. В продължение на години обаче парламентът е излизал със своите предложения и сега не смятаме, че предложенията на комисията са достатъчно амбициозни. Наясно сме, че ще ни е много трудно да се наложим спрямо държавите членки, но ще трябва да продължим да настояваме по въпроса за собствените ресурси. Ще трябва да се увеличи в бъдеще техният дял в бюджета на Европейския съюз. Това също е една тема, на която трябва да се постави акцент по време на междинния преглед. Ще приключа с това, госпожо председател, още повече, че Инеса Яла Сендер току-що влезе в залата. Тя също може да направи своето изказване. Благодаря ви, госпожа Яла Сендер. Благодаря, госпожо председател. Имах оговорка за обяд и малко се забавих. Съжалявам за закъснението. Господин Хербранди вече със сигурност отлично е представил това, което постигнахме заедно до тук. Много интересни разисквания проведохме. Мисля, че успяхме да усъвършенстваме документа включително и благодарение на измененията на колегите. Някои елементи от становището са нещо, на което може да се върнем и във връзка с освобождаването от отговорност. Специално благодаря на секретарията за това, че ни помогна да се концентрираме върху онези моменти, които са особено важни за Комисията по бюджетен контрол. Знаете, че МФР е доста сложна материя. Добре е, че някои части от предложението за бюджета бяха обвързани и с въпроса за собствените ресурси. Много е важно за следващата многогодишна финансова рамка да отправим призив към съвета и към държавите членки във връзка с адекватно финансиране за постигането на общоевропейските цели. Ja, besten Dank für die Kommission. Herr Schwarz. Nein, nicht Herr Schwarz, Frau Nein, es ist Frau Korova, ja, Deputy Head of Unit името на комисията госпожа Конова, заместник ръководител отдел. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на двамата ви съдокладчици. Радваме се, че много от положителните елементи на предложението ни за следващата МФР се съдържат във вашето становище. Благодарим и за това, че сте добавили други елементи. Първо няколко думи за общата стратегия. Нека ви припомня, че онова, което предлага комисията за следващата МФР, според нас е едно структурирано предложение, което е и в съответствие с с приоритетите, заложени още по време на работата по Бялата книга, както и на срещата, срещите на високо равнище в Рим и Братислава. Тази съгласувана стратегия ще продължи и по-нататък при разискванията за следващата МФР. Тя бе предшествана от прегледа на разходите. Прегледът на разходите е в основата на предложението ни за следващата МФР. При този преглед основният критерий, който използвахме при оценката на програмите на техните силни и слаби страни, беше добавената стойност за Европейския съюз. Този критерий бе в основата на предложението ни за следващата МФР разработихме 7 критерии. Резултатите от прегледа на разходите бяха публикувани на 2 май, заедно с предложението за следващата МФР. Те бяха публикувани в отделен документ на службите на комисията. В приложение към предложението за МФР, за всяка програма, за следващия програмен период, публикувахме и програмен фиш, в който правим оценка на допълнителната стойност за Европейския съюз на всяка една програма. Радваме се, че оценявате новата структура, която предлагаме за бюджета. Действително искаме бюджета да е по-разбираем за европейските граждани, искаме и да улесним процеса на вземане на решение за годишните бюджети съгласуваме така структурата на МФР с структурата на годишните бюджети, намалявайки броя на области на политика. Групираме ги в тъй наречените политически клъстери. А що се отнася до препоръките на Сметната палата за рамката за резултати, вземаме ги предвид, предлагаме една рационализирана рамка, намалявайки броя на целите и на показателите. Излезли сме с секторни предложения за нови, новите поколения програми. Целта е целите и показателите да са по-уместни да не се основаваме само на изпълнението на бюджета като критерии. Няколко думи и за гъвкавостта. Препоръчваме по следващата МФР да има повече гъвкавост по бюджета. За целта преразгледахме настоящия режим на гъвкавост за специалните инструменти, тъй като установихме, че това е необходимо в рамките на по-общия контекст на процедурата за МФР, тук има два елемента, които са в основата на предложението ни. От една страна новите приоритети, от друга страна оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Трябваше да реагираме, тъй като Обединеното кралство е един от големите вносители в бюджета на Европейския съюз. Разгледахме всички разходни пера и предложихме съкръщения по двете най-големи такива пера, а именно ОСП и кохезионната политика. Предложихме тези съкръщения, за да попълним наполовина липсата на финансиране, която ще възникне след оттеглянето на Обединеното кралство. По другия ключов елемент, новите приоритети в редица области, като например сигурността, миграцията, цифровизацията, предлагаме да набавим финансирането тук, като изискаме от една страна допълнителни вноски от страна на държавите членки и от друга страна, като предвидим нови категории собствени ресурси по приходната част на бюджета. Но ще оставя на колегата Емануел Мансур да се изкаже за собствените ресурси, тъй като той е специалист по тях. Госпожа Мансур. Good afternoon and thank you, Mrs. Chair and Mr. and Mrs. co Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на съдокладчиците ви. Благодаря на всички ви, че подкрепяте предложението ни. Нека взема отношение по някои от коментарите ви. Първо казахте, че бихме могли да сме по-амбициозни. Да, това е така, но според мен предложението ни е амбициозно. Предлагаме три нови категории собствени ресурси, които взаимно се допълват предлагаме да се преразглеждат настоящите собствени ресурси, като се реформира ресурсът на базата на ДДС. Предлагаме също така постепенно да се премахнат отстъпките. Това може да не ви изглеждат като някакви, кой знае какви промени, но всъщност става дума за доста амбициозни цели – няма нищо революционно в тези амбициозни цели, тъй като те са предвидени по съществуващата рамка. Предвиждаме по-диверсифицирани източници на приходи. Така приходната част на европейския бюджет се доближава до европейските политики и тяхното реализиране. Мога да ви дам за пример собствен ресурс на базата на плащания от страна на държавите членки в размер от процент на нерециклираните им пластмасови опаковки. Приходната част на европейския бюджет така ще поеме някои функции, каквито не е имала в бъдеще. Така че според мен целите ни са доста амбициозни. Нека се спра и върху упростяването на второ място. Някои от вас биха казали, че е доста сложна тази система от различни собствени ресурси. Но всички собствени ресурси, които предлагаме, всъщност не са сложни, тъй като са тясно съгласувани с действащото законодателство. Общата консолидирана корпоративна данъчна основа все още не е влязла в сила, но когато влезе в сила, ще е в съответствие с действащото законодателство. Собствения ресурс, свързан с нерециклираните пластмасови опаковки. Нека ви обясня как ще функционира той. Не е сложна системата тук, тъй като има съответствие с новото законодателство за генерирането на пластмасови отпадъци. Става дума за нерециклирани пластмасови отпадъци. Ще трябва да се заплащат по 80 цента за всеки килограм такива нерециклирани отпадъци. Много е лесен методът за изчисляване. От това няма да проистече допълнителна тежест, тъй като държавите членки вече се отчитат пред Евростат и пред комисията. Отчитат се, тъй като има обвързващи цели на Европейския съюз за пластмасите. С други думи, не вменяваме на държавите членки допълнителна тежест, дори напротив, смятаме, че така ще се подобри качеството на статистическите данни тъй като ще се упражнява контрол от Евростат. Освен това, преработената нормативна уредба за отпадъците ще допринесе допълнително за повишаване качеството на статистическите данни. Обедени сме, че този нов собствен ресурс ще сработи добре и че ще е стимул за държавите членки да работят за постигането на целите за пластмасата. To... За резултатите е, взехме някои решения, за да станат нещата оперативно приложими. Контролните елементи ще се прилагат в сътрудничество с другите служби на комисията. Няма да има допълнителна административна тежест, но за да може да се продължи с процеса по гладък начин, така как е, това трябва да стане така, както се работеше по освобождаването отговорност по бюджета на Европейския съюз. Като цяло докладът е, е много добър за нас и ако имате допълнителни въпроси, ще отговоря с удоволствие. Много ви благодаря. Срокът за внасяне на изменения 3 е октомври. А докладчиците, желаете ли да вземете в заключение още веднъж думата? Колегата Гербранди обхваща глава, както колегата Аела. Добре, с това приключваме тази точка. Много ви благодаря, с което преминаваме към 14-та. А, да, всъщност 13-та прискочих, извинявайте. 13-та точка. А именно предложение за регламент 1303-2013 година. Колегата Вон е докладчик, той обаче не е тук. Колегата Аяла го замества. Имате думата. Sí, gracias, eh, señora presidenta. Sí, eh... Благодаря, госпожа председател. Господин Вон се извинява, че нямаше как да присъства. Това е поради припокриване на заседания. В това становище на Комисията по бюджетен контрол той заявява следното. Първо, Може ли да изключите микрофона на председателката, защото не се чува? Благодаря. Продължава ратоката, което се появява в регламента за общите разпоредби, за да може да се вземат предвид компромисите за, от идващи държавите членки. Също така се обсъжда възможността да се използва резерва за структурни реформи. За да може да има повече средства за кохезионната политика. И е, по този начин могат да се разрешат проблемите, свързани с. Е, е, фондовете като цяло. Това ще е едно малко допълнение, но е важно първоначалното предложение да се запази. В началото на 2019 година комисията ще преразгледа програмата си. Поради което трябва да определим определените елементи достатъчно време предварително, за да можем да изчислим резерва. Държавите членки трябва да могат да вземат решение в субсидиарен план как да използват този тип средства от резерва за различни цели, цели различни от първоначално предвидените. Кохезионните програми са важни за Европейския съюз – но може да се окаже, че те се оказват в затруднение и финансов недостиг поради този тип мерки. Настояхме а, да има а, използване на заделяне на определени средства само за структурните програми. Колегите от речи и от Комисията по бюджета заявиха това. Предложението на комисията не е задоволително. Господин Вон смята, че в настоящия му вид предложението трябва да бъде отхвърлено. Това беше а, неговото становище. Това е позицията на докладчика Дерек Вън от групата на социалистите. Благодаря ви, госпожа Аяла Сендер, за това, че представихте идеята на господин Дерек Вон. Май само аз искам да задам тук въпрос. Така стоят нещата. Искам да ви обърна внимание, че крайният срок за подаване на изменения в комисията е 1 октомври в 2 часа след обед. И гласуването ще бъде 3 дена по-късно, на 4 октомври. Комисията иска ли да направи коментар? Заповядайте, но кратко. Благодаря, господин председател. Комисията иска да направи няколко коментара. А, няма да се разпространяваме прекомерно във времето, но все пак а, а, това, което се предлага, да, това е вариант. Това е вариант за държавите членки. Е, да имат те малко повече гъвкавост при приложението. Това не трябва да се възприема като задължение за държавите членки да използват този, тази възможност. Те могат да решат или да използват средствата, които е планирано са част от резерва за изпълнение, или да предложат да се ангажират с ам, ангажименти за структурни реформи. Този избор беше даден на комисията, защото а, така може дори да се допълни насочеността на а, кохезионната политика към постигане на реални резултати. Кохезионната политика и структурните фондове като цяло винаги са имали за цел, за да, а, да водят до устойчиви структурни промени в економиките на държавите членки и тази е, допълнителна гъвкавост е, може да насърчи положителни структурни реформи в държавите членки. Е, нещо, което всъщност е основната идея на структурните фондове. Що се отнася до резерва за постигане на резултати, много често а, за него се говори като за инструмент за санкциониране. А, положителни стимули за постигане на структурни реформи и фиксирани суми средства могат да отидат в правилната посока към насърчаване на такива структурни реформи. Благодаря за вниманието. Yeah. Okay. Uh, thank you very much, Commission. I see... Благодаря много на комисията. С това можем да преминем към следващата точка, именно специалния доклад на Сметната палата с номер 22 от 2018 година, а именно освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета за 2017 година. Господин Риманта Саджиос е тук, член на Сметната палата. Докладчикът също е тук. Даваме думата на представителите на Сметната палата. След това ще се чуят критиките към изка... направеното изказване. Благодаря ви много, господин Терен. Ще се опитам да бъда възможно най- кратък и ще се занимая с тези въпроси, които действително са важни за тази парламентарна комисия. Ще представя доклада и на Комисията по култура на Европейския парламент, където ще засегна и други елементи. Направихме одит на Еразъм Плюс за периода 2014-2020 година. Общия бюджет 16 милиарда, от тях ключовите действия са свързани с учене и мобилност. Важното е, че се е, използваха всички възможности на програмата. Тук е, целта не е да се прави реклама на Еразъм. Миналата година беше направена достатъчна реклама, когато се празнуваха празнуваше на 30 годишни на Еразъм Плюс сега покрива много е, нови програми, програми, които по-рано имаха различни имена. Тоест сега имаме един бранд, едно име, което обхваща всички тези програми. Освен това, Еразъм вече е, е световно приложим програма, защото в 33 страни има участие, 28 държави членки и 5 не европейски страни. Турция, Норвегия, бивша Югославска република Македония, Исландия, Лихтенштайн и страни партньорски 145, но няма да ги изброявам, защото нямаме време за това започнахме от анализ на общите и а, конкретни цели, заложени в регламента за тази програма. Много добра начална точка за одита. Разгледахме и новото предложение за следващия финансов период и ни се струва, че за следващия период не бихме имали такава добра начална точка като за този, защото целите не са зададени с такава добра иерархична структура. Тук се говори за различни умения, за учене в чужбина, за натрупване на умения. Не се говори просто за придвижване от една страна в друга. Друга важна цел е свързана с работата на организациите, засилване на е, качеството на работата е, и на международното сътрудничество. Подчертани са и конкретни цели в регламента. Непрякото управление означава, че а, а, се наложи да посетим пет страни. Една от тях беше извън Европейския съюз, но може би това е по-малко важно, ама по-важно е какво точно сме проверили. Целта ни беше да направим оценка на постигнатите резултати. Това е типична задача а, за Сметната палата. Втората ни задача беше да направим преценка с европейската добавена стойност на програмата. Нещо, което вече беше повдигнато като въпрос при обсъждането на предходната точка, е, защото изглежда, че европейската добавена стойност се изчислява различно от комисията и от парламента. Не ни беше лесно, тъй като всички разбират, че тази програма е положителна и можехме доста да я досаме хората, ако я разкритикуваме защото а, имаше безпокойство, че програмата може да пострада. Но всъщност а, а, конструктивната критика има своето място и точно това е задачата на аудиторите. Трябва да видим как се изпълняват резултатите. И има някакви проблеми при постигането на резултати. И ще се спра на тях. Но а, още по-важният въпрос е европейската добавена стойност. За първи път Сметната палата се занимава с тази сложна тема. Нищо, че тя е добре позната като понятие в политическия свят. Реалното съдържание на това понятие обаче е доста сложно за очертаване. Искахме по някакъв начин в евро да измерим тази добавена стоеност вземайки предвид различни елементи, но не успяхме. Все пак намерихме някои е, специфични характеристики на европейската добавена стойност и ще се спра на някои от тях. Европейската добавена стойност включва оценката, че разен Плюс вече е много добре познато понятие в Европейския съюз и е успешно популяризирано. И дори е, мненията за Еразъм Плюс са по-високи, отколкото за еврото. Което всъщност е, означава, че при приложението, прилагането на тази програма не трябва да се допускат никакви грешки, защото каквато да, която да била грешка, би а, ще а, защото това ще се отрази много зле на самия бранд, на, поня... на познатото име Еразъм Плюс. В регламента има един член, който описва европейската добавена стойност на програмата и как трябва тя да бъде възприемана. Подобен член обаче няма в предложението за следващата финансова рамка. Нещо, което според мен е недостатък на това предложение – законодателите преди това не са очертали всички типове европейска добавена стойност, които могат да се генерират от програмата, а има елементи, които могат да бъдат разгледани като странични е, продукти е, и резултати. Ето ги добавените стойности над национален подход, синергизъм с други програми, изпълнение използват се средства за прозрачност и разпознаване на тази програма. А, навсякъде в Европейския съюз и те а, е, е, дават положителни резултати. Има и а, нецеленасочено постигнати резултати от Еразъм Плюс. Първо, хартата Еразъм за висшето образование. Това означава, че определени институции са одобрени за участие в Еразъм Плюс. Оказва се, че дори институции, които нямат каквото и да било намерение да участват в Еразъм Плюс, придобиват това одобрение, кандидатстват за да го придобият, за да могат да демонстрират по този начин своите качества. Тоест, разум се е превърнал в нещо като рамка за качество. Европейско доказателство за качество. Втори пример е разъм плюс някак естествено стана част от е, политиката за добросъседство на Европейския съюз. Това стана естествено, защото дойдоха средства от политиката за добросъседство. И Несъмнено, Еразъм Плюс се е превърнал в важен елемент на така наречената мека сила и на европейската демокрация, дипломация. И всъщност действа по този начин в 145 страни по света. И може би това е важен елемент, когато вземаме предвид финансирането на, на определени отделни проекти по Еразъм Плюс. И е, е добре да се предоставят допълнителни средства към този тип проекти, а пък ако, ако, и, ако има допълнителни средства на разположение, а ако няма такива и трябва да се избира между определени проекти, този тип проекти да получат някакъв вид приоритетна оценка. На трето място, професионалното образование. Мобилността в тази област не беше а, основна цел на Еразъм в самото му начало. Оказа се обаче, че броят на участниците, търсещи а, възможност да участват в Еразъм в контекста на професионалното си обучение, се увеличил значително. А това е много важно, защото много от вас добре знаят, че стратификацията на обществата много точно се отразяват и в образованието а, на а, децата на семейството от определени слоеве. А, и всъщност, ако се в, включват а, а, повече участници в сферата на професионалното обучение, това означава, че всъщност се дават повече възможности за мобилност и обучение в чужбина на, на учещи, идващи от по-наблагодетелствени семейства. Разбира се, по принцип за уязвимите групи има някои преференции, но трябва да се има предвид, че категорията е определена, е, се определя различно в различните държави членки. В Испания, например, се оказва, че всички студенти, които получават държавни субсидии за обучението си от държавата, се включват в категорията ам, уязвими студенти и учещи се. Е, тоест нямаме едно общо определение на понятието необлагодетелствани групи, необлагодетелствани студенти, но може би не е лошо да се поработи по тази тема в законодателен план, да има някакво малко по-ясно определение, за да може е, да е, няма големи разлики при приложението на програмата. Повечето от целите по определените показатели са изпълнени, обаче показателите не винаги са свързани достатъчно тясно с общите конкретни цели. Е, има проверка за е, участието в програмата, но резултатите не се е, проверяват. Много трудно разбира се, да се направят такива измервания, но мисля, че би трябвало за по-добрата оценка на постигнатите резултати, да намерим начин как да се измери е да се намери начин да се е, оценява а, крайното въздействие на програмата. Например, за а, възможността на студентите, които са минали през програмата, да си намерят работа след това и така нататък. Е, знам, че започна вече амбициозна програма за проследяване а, на, това какво се случва по-нататък с а, преминалите през Еразъм. Вече се работи по базата данни мисля, че би било добре да намерим някакъв начин да измерим това влияние на участието в Еразъм Плюс. Самия факт, че а, тези студенти са отишли в друга страна. и да се види как влияе това на тяхната способност да си намерят заето след връщането си в страната, от която са тръгнали. Това са в общи линии основните ни препоръки. Може би да, искам да се спра само на една. Още, а именно схемата да се опрости допълнително. Ако искаме по-добре да се включват от частните политиците да има по-голямо участие, тогава трябва да се опрости малко процедурата за кандидатстване. Да се намали административната тежест. И програмата трябва да продължи да действа, защото е много добра. Благодаря ви много. Очаквам коментарите, очаквам критиките от докладчицата и коментарите от страна на комисията. Благодаря. И ние много ви благодарим, както ви обещах. Докладчика, разбира се, ще има последната дума, така че нека чуем първо комисията, която е представена от Фредерик Фимайер, директор на отдел. Благодаря много, господин председател. Комисията иска да благодари за отличното сътрудничество в контекста на този одит, за постигнатите резултати в контекста на Еразъм, важен за подготовката на бъдещата многогодишна финансова рамка, както и за подготовката на следващата програма Еразъм. Комисията се радва много, че е, докладът за Еразъм Плюс е, е положителен. Е, има различни типове добавена европейска стойност, които са изтъкнали. Има много голяма видимост на Еразъм Плюс. Разбира се, има и определени елементи, мобилността на ученици в училищата, опростяването и прочие. Трябва да се подчертая, че по програмата има широк консенсус. Вчера вашите колеги от комисията по бюджета разговаряха за бъдещата програма Еразъм, говориха за предложението за бюджета за нея и искаха бюджета да се отруи. До такава степен бяха убедени в ползата от програмата Еразъм. Да, действително, резултатите на програмата са отлични, но начина по който те се измерват може да бъде задълбочен. И комисията признава това, вече се предприемат определени мерки и за сега действащата програма и за бъдещата. Например, е, заемите за студенти вече са преразгледани за 2018-2019 година и средствата ще се абсорбират от фонда Invest EU след 2020 година. Предвиждат се и определени промени в новите формулировки за правното основание вече се предприемат мерки за автоматизиране на формулярите, да се сложат в интернет и е, така да се опрости кандидатството, но има и някои ограничения. Защото все пак поне някакъв минимум информация трябва да бъде предоставена от участниците, за да може да ни се позволи да извършваме анализи, да водим статистика и е, да има достатъчно ниски нива на грешка при приложението на бюджета за тази програма. Програмата Еразъм беше пионер в използването на опростените формули за плащане с фиксирани суми за различни а, цели. По тази начин се подобрява достъпа и лекотата на достъпа до програмата за в бъдеще. Що се отнася до разпределянето на средствата по, от, по постигнати резултати, според комисията това не е разумно, защото оценката на постигнатите резултати реално при една такава програма не може да бъде направена непосредствено, защото последиците са по-скоро дългосрочни. И затова не следва да прилагаме такива простенчески подходи. Благодаря. Ние много ви благодарим. Сега думата има докладчика по досието. И искам да ви попитам какво мислите именно за тези резултати постигнати от нас. Да, благодаря, господин председател. Най-напред, разбира се, бих желала да благодаря на представителя на Сметната палата, господин Сачиус, който а, положи много усилия и всъщност е, изработи един чудесен доклад. Той действително се опитва много подробно да анализира тази голяма програма, която наистина е всеобхватна, има различни подпрограми и така нататък. На мен ми хареса наистина много това, което той каза в самото начало, че те предлагат всъщност една нова търговска марка, така да се каже, Erasmus+, която обхваща всички програми. В анализа на Сметната палата проличават и някои критични елементи. Изслушахме внимателно представителя, може комисията, разбира се, по-обстойно да се спре на тях. Естествено, че е, се откриват някои слаби места, но те в никакъв случай не поставят под съмнение успеха на програмата, постигнат е, до тук. Е, но, разбира се, трябва да разпознаем тези слаби места – аз също искам да ги посоча, тези, които на мен са ми направили впечатление. Някои от тях бяха посочени от представителя на Сметната палата, но аз искам, разбира се, да се спра на критичните елементи от моя гледна точка. Първо, показателите и методите за оценка. Нуждаем се от по-ясни такива, за да можем действително да измерваме резултатите, а именно общите и специфичните цели на програмите. Тук става въпрос за по-технически въпроси, за показатели, които да обхванат именно тези, този комплексен а, характер а, на цялата програма Plus. И е добре да се погледне по-обстойно на методите за оценка на качество и на резултати. Представителя на Сметната палата посочи, че се нуждаем от а, една хармонизирана а, дефиниция от определения за а, групи в неравностойно положение – и аз съм съгласна с а, това предложение. Нуждаем се също така, без, без такова определение за лица и групи в неравностойно положение, наистина няма да имаме едно правилно разбиране на цялостната програма, защото идеята, основната цел на тази програма е имаме именно да се подпомагат и насърчават учащи и преподаватели за следващата програма се надявам комисията да предложи такова хармонизирано а, определение за участници и кандидати в неравностойно положение. Сега, един друг въпрос, който поражда проблеми, това са ам, субсидиите или а, фиксираните а, суми, които а, се предоставят като помощ на някои от участниците. Това, например, може да се окаже трудно, особено когато става въпрос за участници в неравностойно положение, които няма да могат да си покрият разходите за пътуване, билети, нощувки и така нататък. Защото цените са различни в зависимост от това какви са транспортните връзки между регионите. Така че идеята е и тук да, бъдат, да бъде насърчавана мобилността и именно сред тези групи в неравностойно положение. Така че това е и молбата ми към комисията да помисли именно на това, а също така и над възможността за предварително финансиране. Да се предвиди такава възможност за Феразъм Плюс. Аз разбира се, обобщавам нещата и много бързо представям тези критични въпроси, важни за мен. Освен това, ако може да се разшири и подпомагането за чуждоязиково обучение, като например да се включи и обучението по интернет, мисля, че това наистина е много важен инструмент за насърчаване на многоязичието. Като друга препоръка е онлайн платформа за чуждоязиково обучение с много повече избор. В доклада на Сметната палата се посочва, че подобни онлайн курсове могат също да бъдат финансирани, а също така и да се, те да се съчетават и с офлайн курсове, т.е. чуждоязиково обучение в класната стая и чуждоязиково обучение по интернет, като могат да се съчетават различните форми. И на последно място искам да подчертая мобилността за докторанти. Много е важно наистина да се предвидят повече възможности, по-гъвкави възможности за докторанти. Към момента срокът е 3 месеца, т.е. според мен е твърде кратък. Трябва да се отчете според мен и различната продължителност на курсовете за докторанти и така нататък. И това трябва да се отчете. Също така искам да се спра и на студентската гаранция или с така наречените студентски кредити за студенти. Много потенциал има в този инструмент, но той не се използва успешно и това се посочва също в доклада на Сметната палата за периода 2021-2027 година не се предвижда този инструмент. А, така че а, се обръщам към комисията. А, защо комисията е решила да изключи този инструмент и в заключение, разбира се, искам да ви уверя, че продължавам работата си по всички тези въпроси по документа. Благодаря на комисията и на Сметната палата за всички положени усилия Разбира се, е, трябва да бъдат подобрени е, тези слаби места, но като цяло програмата е изключително важна и нейното финансиране трябва да продължи. Thank you very much, madam. Много ви благодаря, госпожа Поклачик. И сега, разбира се, думата имат е, членовете на комисията, господин Целер и госпожа Зендлер. Имате на разположение по две минути. Well, in case, in case... Ами, а... Не, вие не сте длъжни да се изкажете, разбира се. Само ако желаете. <laughs> Que no sabía muy bien es que pedido, si pedido la palabra. Gracias, señor presidente. Да, да, щях да поискам думата. А, кой сега е господин или госпожа председател, без значение, благодаря ви, а, че ми давате думата. и че имам възможност да се изкажа а, по тази програма, която аз лично оценявам много положително. Еразъм Плюс е програма с огромна добавена стойност. И мисля, че тази програма е постигнала едни от най- положителните резултати и е, върху европейските граждани, младите хора най-вече е допринесла за сплотяването е, на европейските граждани. Така че е, дори някои положителни елементи могат да бъдат а, а, копирани и пренесени в други програми, така че си струва да се помисли на това. Запознах се с заключенията на Сметната палата – Имам въпрос към представителя на Сметната палата. А вие говорихте за показатели за качество, за измерване на качеството. Сега, вие говорихте е, е, как се, как се определят тези е, показатели. Има се предвид само възприятието, как програмата се възприема от бенефициерите или какво има предвид сметната палата, когато казва и предлага, че създаването и определенето на нови показатели. Как можем да подобрим ние тази програма? Ако не отчитаме а, непосредствено мнението на участвалите в програмата. Искам да разбера по-добре какви показатели е, има предвид е, Сметната палата. Мисля, че най-важният критерий това е, е възприятието на участниците. Сега, добавената стойност и на, на студентските заеми. Те бяха доста на мода преди доста години. В Штатите станаха на мода и при нас, обаче вие сами казахте, че този инструмент не работи. На какво се дължи това? Говори се за субсидии и така нататък, държавни помощи, обаче не ми стана ясно защо ние трябва да караме студентите да задлъжняват, взимайки студентски заеми. Виждаме какво става в щатите. Студенти взимат кредити и след това задлъжняват. И това е, се оказва проблем за последващия им живот, а пък банките всъщност нямат проблем да дават кредити като започнат студентите работа, след това ще изплащат кредитите. Ама има много често срещаме млади хора, които а, дори завършили на 30 години още нямат постоянна работа. Така че питам се или питам сметната палата а, защо предлагате то, продължаването на този инструмент и а, студентските заеми да бъдат по-привлекателни за младите хора. Ами когато те не са сигурни кога ще започнат да работят, дали ще имат сигурно работно място и така нататък. Не ми е ясно защо се предлага това. В одита се предвижда и взаимовръзката с трети а, страни, като тук се посочва като проблем а, издаването на визи. А, много чуждестранни студенти извън ЕС а, са заинтересовани да участват в Еразъм. А, но те пропускат сроковете за кандидатстване, защото имат проблеми с даването на визи. Председателят, благодаря ви. А, извинявайте, господин Целер. Да, благодаря. Програмата е Разъм плюс многократно се повтаря, е програмата, която е наистина най-уча, най-устойчивата и програмата, която е най-модерна и позната сред европейци, младите, младите хора в Европа. Така че тя трябва да продължи и разбира се, това, което се предлага да се включите учениците, аз само мога да го приветствам. Господин Саджиос спомена също така, че с тази тази програма, разбира се, можем да я използваме и като политика за развитие. Особено в страни, където има тоталитарни режими и така нататък, ние още повече можем да използваме именно този инструмент, тази програма, като даваме възможност на младежите в подобни държави, те да идват при нас, нашите университети, да се обучават, да се запознаят с едно демократично общество и по този начин ние всъщност ще помогнем на тези хора, а именно създаването на гражданско граждански общества в тези държави. Така че е хубаво да се подчертая именно този международен аспект на Еразъм Плюс. Особено когато говорим а, за сключване на, партньор, на споразумения с партньорства и така нататък, Еразъм Плюс може да бъде включен. Председателят, благодаря ви, господин Целер. От името на Зелените мога само да кажа, че отличният си опит, а, мога да ви кажа, че а, всяка стотинка, която а, съм инвестирал в пътуванията на, и обученията на моите деца, се възвръща. И има смисъл от нея. А сега преминаваме към следващата точка. Това сте всъщност вие, господин Целер. А, високоскоростна ЖП мрежа. Не е реалност, а безуспешен колаж. Кой ще се изкаже? Да, Оскар Херикс от Сметната палата ще ни представи неговия доклад и също така искам да приветствам господин Йохан Парц, който също така критикуваше и министъра на економиката в Естония, както и господин Штруп пристигна, който също се възпротиви да кандидатствам за президент в Естония, което се оказа не е прав. Говори се без микрофон, не чува. Мистер Чер, we were, we were... Господин председател, имаме ком... въпроси към комисията и към сметната палата. Ние всъщност зададохме въпроси. Да, да, ще получите, ще получите отговори, има много дълги бяха въпросите ви. А, господин Саджиус, да, ще се опитам, господин председател, максимално сбито да отговоря. Първият въпрос беше за това показателите как дали изхождат от възприемането на програмата. А, всъщност, във въпросника за Erasmus Плюс, вие трябва да отговорите именно кога а, всъщност а, какво е отношението ви към програмата преди, а, след като сте получили първата стипендия. Това, което ние имаме предвид е, че всъщност може да има положително. Това са, това са субективни показатели, но може да има обективни показатели. Например, изучаването на чужди езици. Тук имаме обективни критерии. Ние можем да измерваме нивото на а, изучаване на езика и какви умения а, и способности са придобити по време на еразъм престоя. Студентските заеми. Това е обаче е, самостателен въпрос, важен въпрос. Ако желаем да финансираме добра програма, която да привлича е, не само европейски средства, но и други средства, то ние наистина трябва да помислим е, върху възможността за инвестиции, както например плана Юнкер. Вие правилно отбелязахте, че а, лихвите не трябва да са толкова а, високи за този тип заеми, административните процедури трябва да са по-облегчени, защото да, действително има студенти, които ще се нуждаят от а, авансово плащане, защото а, стипендията се изплаща в последствие, така че те се нуждаят от един вид кредитиране. И на последно място, но не е по значение, а, Както съм и удовлетворен, така и съм опретеснен, защото вие казахте, че трябва да се отруи бюджета за Еразъм. Какво означава това? Трябва да се хра... консумират тези пари. Обаче за целта а, комисията наистина трябва много добре да помисли как да подобри измерването на резултатите, защото има много агенции, които имат големи бюджети, а, определени от законодателите за решаване на сложни проблеми. И Скучно е това, обаче е много важно, а именно да имаме критерии, да определим критерии за измерване на резултатите, на пригодността. Това е, което мога да отговоря. Накратко. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, комисията. Съвсем накратко Последното плащане се прехвърля към студентите, след като са е, попълнили въпросника, в който се пита доколко са доволни от различни елементи на програмата, но каквото и да напишат, дори да е нещо отрицателно, пак ще си получат парите. Не се безпокойте. В областта на образованието голяма част зависи от координацията, от добрата воля на държавите членки. Не можем да се месим, защото в различните държави членки има различни системи. Е, за разходите за живот на определени единици, измерими стойности, трябва да се има предвид, че има различни региони, включително и студенти, които са от много далечни области, на които им е по-скъпо да пътуват. За статистическия модел доста е сложно, взема предвид различни елементи, включително и транспорта и се опитваме да а, а, ги анализираме съвместно. За езиковите курсове, ами те могат да са преди заминаването, тогава има оценка по интернет. Има курсове, които се предоставят началото и да може те да си направят ам, изпит за ниво на език и в края на програмата. При бъдещите проекти в областта на образованието комисията предлага ам, целта да е ам, учещите да е, научат поне два езика. За мобилността на докторанти има много използване на Разъм Плюс, но, но въпреки това те не са достатъчно, защото е, се предпочитат други възможности и по-конкретно стажове. Благодаря. Председателят, извинявам се на всички колеги депутати и на останалите участници за това, че не проявих търпение по тази точка. Но в политиката винаги е важно човек да си изпълнява функциите да поема отговорност. Затова моля сега да бъда освободен и да предам председателството отново в златните ръце на Инге Гресле госпожа Гресле. Бяхме се оговорили вие да продължите да председателствате, но няма нищо. Следващата точка – доклад на Сметната палата за Европейската високоскоростна железопътна мрежа, неефективна и разпокъсана, а не реално функционираща. Господин Херикс, имате думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати, Нека съвсем накратко ви изложа основните констатации и препоръки от нашия доклад за Европейската високоскоростна ЖП мрежа. Нека първо обаче благодаря сърдечно на вашия докладчик, господин Целер, благодаря за неговото присъствие днес тук. Така в, на 15 октомври спокойно ще можем да се явим и пред Комисията по транспорт, за да направим изложение и там. Сега по същество. Каква е економическата и финансова значимост на високоскоростната ЖП мрежа? Увеличава се броят на ползващите тази мрежа пътници в Европа. Те вече съставляват повече от 25% от всички пътници в ЖП транспорта. В края на 2017 имаше общо 9000 км високоскоростни ЖП отсечки в Европейския съюз. 1700 км пък се изграждаха. От 2000-та година насам Съюзът е инвестирал 23,7 милиарда евро под формата на субсидии. Европейската инвестиционна банка пък е предоставила кредити в размер от почти 30 милиарда евро. Тоест, общо е имало 53 милиарда под формата на инвестиции в високоскоростни ЖП отсечки. Никак не е малка тази сума. Нека още от сега кажа, че високоскоростният ЖП транспорт се смята за удобен, безопасен, гъвкав и екологосъобразен вид транспорт. Това показват анализите и ние направихме подобен анализ по отношение на 10 високоскоростни ЖП отсечки и 4 трансгранични връзки в 6 държави членки Германия, Франция, Испания, Португалия и Австрия. Направихме по-подробен анализ на 30 съфинансирани проекта в тези държави. Нека сега изложа констатациите ни във връзка с стратегическото планиране и вземането на решения. Като цяло няма реалистичен дългосрочен план на ниво Съюз. Настоящият такъв план не се основава на надежден анализ. Поради това за плануваното от Европейския съюз отрояване на дължината на отсечките, така че те да достигнат 30 000 км след 2300, не е постижима според нас цел. Нито комисията, нито европейските координатори разполагат с законови инструменти или с правомощия при вземането на решения. Така че държавите членки наистина да могат да изградят договорените отсечки като част от основната мрежа до 2030 година. Този недостатък е виден най-вече по отношение на транснационалните европейски коридори и презграничните връзки. В резултат от това високоскоростната ЖП мрежа е неефективна и разпокъсана Държавите членки по-отделно една от друга изграждат национални отсечки. Тъй като няма презгранична координация, няма и достатъчно добри международни връзки. Много е малка и добавената стойност за Европейския съюз в резултат от съфинансираната от Европейския съюз инфраструктура. Няма достатъчно добри връзки между националните мрежи. Пример за това е отсечката Мюнхен-Верона. Основен проект също така е и тунелът Бренер. Освен това се провали до сега и проектът Юрокар Брейл. Целта му бе да свърже Брюксел, Люксембург и Страсбург с високоскоростни ЖП отсечки. Какво е положението към момента по този проект? Между Люксембург и Брюксел за отсечката са необходими вместо заплануваните 90 минути един час повече, отколкото през 80-те години. Въпреки, че Съюзът е изразходвал почти 100 милиона за, за планирането и изпълнението. Излязохме със своите препоръки към комисията. Например, препоръчваме тя да изготви реалистичен дългосрочен план, като вземе по-конкретно предвид през граничните отсечки. Освен това, регламентът за ТМТ, трансевропейските мрежи в транспорта, трябва да бъде преразгледан, за да може в рамките на предвидения срок да се изградят високоскоростните ЖП отсечки като част от основната мрежа. Комисията заедно с държавите членки трябва да разработи по-силни инструменти за прилагане на регламента за механизма за свързване на Европа, СЕФ. И на последно място, но не по значение, трябва да се засили ролята на европейските координатори. Така ще се улесни реализирането на презгранични проекти. Нека сега продължа с констатациите ни за подготовката и реализирането на проекти. Установихме по време на одита пропуски в тази област. Не се прави достатъчно добра преценка на реалните потребности в държавите членки отделните държави вземат решения за изграждането на тази или онази отсечка. Често тези решения са политически мотивирани, а не се основават на адекватен анализ разходи-ползи. Това води до неефикасно изразходване на средствата. Един такъв неефикасен модел на изразходване не е за жалост изключение, по-скоро е правилото. Има забавения при изграждането на отсечките. При половината от 10 високоскоростни отсечки, които проверихме, забавянето е с до 10 години. Освен това, разходите като цяло по тези 10 отсечки са били надвишени с 25 милиарда евро. Това съответства на 80% от първоначалната прогноза. За отсечката Штутгарт Мюнхен, например, разходите са били надвишени с над 600%. Тези надвишавания на разходите не са в ущърп на европейския бюджет, а на националните бюджети, но в крайна сметка и това са европейски пари. 25 милиона евро са разходите на километър за изграждането на тези отсечки. За тунела Бренер, например, разходите бяха 145 милиона на километър. Освен това, изчислихме и разходите за всяка минута спестено време. Те възлизаха на 90 до 100 милиона евро. При отсечката Штутгарт-Мюнхен стоеността бе 369 милиона евро. Това е най-високата стойност на минута спестено време за пътуване. Освен това, средната скорост на високоскоростните влакове възлиза само на 45% от максималния капацитет, т.е. на по-малко от половината. Тоест не винаги е необходимо навсякъде да има действително свръхскоростен ЖП транспорт. Възможни са спестявания в размер от милиони евро, ако се преоборудват вече съществуващи отсечки, вместо да се изграждат скъпоструващи високоскоростни такива. Мога да ви дам за пример отсечката Венеция-Триест в Италия. Там имаше възможност за економи в размер от 5,7 милиона евро, като времето за пътуване се увеличи само с 10 минути. Излезли сме с препоръки в тази област. Европейската комисия трябва да обвърже европейското финансиране с определени условия, като например много точен анализ на потребностите от високоскоростни ЖП отсечки. Трябва да се отдава предпочитание на стратегическите проекти. Освен това трябва да има и адекватна конкуренция и обвързване с резултати. Освен това, Европейската комисия трябва да упрости реализирането на трансгранични проекти, най-вече по отношение на международните тръжни процедури. Ще трябва също така да се въведе и тъй наречената система обслужване на едно гише, за да се преодолеят формалностите в отделните държави членки. Проверка на устойчивостта и ефективността на проектите – не бе установена висока устойчивост на инвестициите в високоскоростните ЖП отсечки след изграждането им. Установихме, че броят на пътниците, ползващи тези отсечки, е доста нисък, доста по-нисък от целта, заложена от комисията. Става дума за 9 милиона пътници годишно. Установихме, че има много малко пътници по 3 от общо 7 отсечки. Европейският съюз е инвестирал 2,7 милиарда евро в тези три проекта, които са били изразходени неефикасно. При 9 от общо 14 отсечки, броят на потенциалните пътници в регионите на обслужване не е бил достатъчно висок. Ja. Soll. Does it work? Има ли сега превод? Geht es jetzt? Kann ich fortsetzen? Има ли сега превод? Мога ли да продължа? Установихме също така, че при 9 от 14 отсечки броят на потенциалните потенциалният брой на пътниците в регионите на обслужване не е бил достатъчно висок, за да се гарантира устойчивост при експлоатацията на тези отсечки. Установихме също така, че няма и оперативна съвместимост при трансграничните отсечки. Действат все още около 11 000 национални разпоредби, въпреки че още през 2010 палатата препоръча да се премахнат административните пречки, както и законовите пречки. Няма обща разпоредба за един безпрепятствен и ефикасно протичащ ЖП транспорт през граница. Тоест влаковете все още трябва да спират по границите. Системата за изчисляване на дължината на използваните отсечки също е много сложна. Т.е. не са отворени пазарите на ЖП услуги, поне в държави като Франция и Испания. Освен това, няма и равнопоставени условия на конкуренция с други видове транспорт. Не се взема предвид при изчисляването на таксите, така наречения принцип на ползвателя. Какво препоръчваме на комисията? Препоръчваме и да премахне всички пречки пред оперативната съвместимост, административни и регулаторни такива. Трябва също така да работи за непрекъснатост на услугата, за пътниците, например чрез издаването на електронни билети и също така по-ефикасно регистриране на информация за точността на влаковете и за удовлетворението на пътниците. Това бе всичко от моя страна. С удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря ви за толкова важния доклад. Сега дежавю отново господин Целер. Ehm, преди 20 години разговарях с кмета на Познан. Тогава говорихме за това кога ще приключи процесът на европейска интеграция. <clears throat> Обсъдихме един проект, който бе реализиран още преди Първата световна война. Това е така наречения театрален влак, който след обед е тръгвал от Познан, вечерта е пристигал в Берлин. Така жителите на Познан са посещавали театрална постановка в Берлин, късно вечерта са се връщали отново с влака в Познан на време, за да могат да се наспят и на другия ден да отидат на работа. И тогава си казахме, че ако реализираме един такъв проект, то ще приключим и процеса на интегриране на Европа. В момента сме много далече обаче от нещо такова, затова и благодаря на господин Херикс и на колегите му от Сметната палата за изготвения доклад, както и за подробните статистически данни. В доклада се изказват критики по отношение на високоскоростната ЖП мрежа в Европа. Очаквах това, но не очаквах тези критики да са толкова унищожителни. Не ми се искаше да допускам нещо такова виждаме, че както се случва много често, <clears throat> няма съответствие между заложените цели и реалността, най-вече, що се отнася до високоскоростните ЖП отсечки. Говорим за <clears throat> намаляването на емисиите на въглероден диоксид от автомобилите за това, че трябва да поемем в посока електромобили. Но не мислим за альтернативните видове транспорт, като например ЖП транспорта. Едно от най-големите предприятия за доставки на стоки, ДХЛ, заяви, че една много голяма част от доставките се извършват вече с ЖП транспорт само 40% се извършват по пътищата, тъй като това е много неефикасно и води до закъснения. Вече от години говорим за оперативна съвместимост, за премахване на отсечките с по-нисък капацитет. Но в областта на ЖП транспорта държавите членки продължават да дърпат чергата към себе си, намесват се освен това и егоистичните интереси на отделни стопански субекти в държавите членки бе учреден механизмът за свързване на Европа. Целта му е най-вече да се преодолеят проблемите с трансграничните отсечки. За съжаление обаче по този механизъм не бе постигнат желаният успех. Надявам се, че след този доклад ще си отворим очите за някои неща. Надявам се също така, че и работата на Комисията по транспорт ще доведе до ускоряване на работата по пътек, пакета за ЖП транспорта. В него са предвидени решения на някои проблеми. Надявам се, че ще се стигне и до реалистично дългосрочно планиране. Ако не е необходимо да се изгради една високоскоростна ЖП отсечка и ако това не е възможно, тъй като трябва да има спирка на всеки 40 км, то няма смисъл да се финансира един толкова скъп проект. Тогава би било достатъчно да се постигне скорост от 160 км в час. Това вече се квалифицира като висока скорост. Така ще се намалят и разходите. На европейско ниво трябва да има реални правомощия за контрол, за да може да се изградят и общоевропейските транспортни мрежи. Вече сме свидетели на това как се месят трети страни, като например Китай, които са започнали преговори с 60 държави от Европейския съюз и извън него, за да се наложат със своите технологии за високоскоростен ЖП транспорт. Вече се наложиха китайците по отношение на пристанищата. Пристанищата ще бъдат последвани и от ЖП транспорта. Така че в крайна сметка ще сме пропилели милиарди и ще сме зависими от чужди технологии и от чуждо финансиране съфинансирането на Европейския съюз трябва да бъде обвързано с условие за приоритетни и стратегически проекти. Тръжните процедури за презграничните отсечки трябва да бъдат упростени. В Комисията по регионално развитие в момента обсъждаме ново предложение за регламент на Комисията, което разкрива нови възможности най-вече за презграничното сътрудничество. И вече сме свидетели на егоистична съпротива от страна на държавите членки срещу този регламент, които се опасяват от загубата на суверенитет. Опасяват се, че ще загубят суверенитет, ако се насърчи европейската интеграция и в областта на транспорт. Разбира се, трябва да е привлекателно и за пътниците да използват ЖП транспорта вместо други видове транспорт. Добри са предложенията на палатата в това отношение, като например упростяване на системата за събиране на такси, по-точни влакове, електронни билети и други. Благодаря ви още веднъж за този доклад. В него изтъквате слабостите на системата. Да се надяваме, че докладът ви ще ни отвори очите и че ще постигнем напредък по процеси на планиране, които текат вече от десетилетия. Госпожа Яла Сендер. Благодаря много. Съвсем ясно е и, и известно, че се, работ... че се занимавам с областта на транспорт от много години. Един въпрос. Става дума за конфликт на интереси и не за първи път се случва такова нещо в сметната палата. Вие сте член на Австрийската съдебна палата и вече сте работили по доклад, по който, в който сте се занимавали с проблема с тунела. И тук също сте критичен, както и там. Опасявам се, че имате за цел да критикувате Германия или собствениците на тунела Бренер. Опасявам се, че малко прекалявате. И сега проявявате критичност към всички високоскоростни мрежи в страни като моята, този тип мрежи са променили всички възможности за пътуване. По-рано ми, трябваше, ми трябваха три часа, да, за да стигна до дома си. Сега само час и 15 минути. А, променил се по този начин живота на страшно много граждани, включително и моя. Така че е, не мислите ли, че малко прекалявате с критиките? в новата многогодишна финансова рамка става ясно, че има голямо търсене от обществеността за подобно финансиране. А вие цитирате определени цифри, но казвате, че нещата са зле, но всъщност цифрите показват, че това не е вярно. сравнявате с цената на самолетите, само че а, там цените са сравними едно към 3 или едно към 4. Да не говорим за промените в климата. А, погледнете цифрите в собствения си доклад на 23-та страница – Казва се, че в трансграничните мрежи е постигнал най-добър успех в Европейския съюз. Използват се средства за преодоляване на, труд... на онези места по границите, които се преминават по-трудно. Много добре разбирам, че може да има такива лични отношения и аз съм водил сериозни спорове във Франция. Обаче това е програмата, за която има най-много търсене в цяла Европа, а вие казвате, че няма ефикасност. Това, това са програми, които променят живота на много хиляди граждани. Е, мисля, че трябва да се върнем в действителността. Е, да не говорим за заглавията, което сте избрали. Опасявам се, че съвсем сте се оставили на някакви свои лични е, настроения и на личния си гняв. Влаковете, високоскоростните влакове са много по-добри от самолетите, така че не дайте да пишете такива неща високоскоростните графове, е, влакове, извинете, са от полза за страшно много хора, особено когато са трансгранични. Комисията, заповядайте. Госпожа председател, господин Хирникс, е, уважаеми дами и господа депутати, комисията споделя позицията на Сметната палата, че е необходимо да има добра транспортна инфраструктура, за да се запазва конкурентна способността на Европа и затова се работи по трансевропейски мрежи с европейски ефективни високоскоростни влакове. Много е важно да се свързва Европа и европейците и да се е, насърчи устойчивата, е, устойчивата мобилност. Е, много програми има е, е, има и много километри е, железопътни пътища, така че е, те няма да могат да бъдат трансформирани от днес за утре, за да станат подходящи за високоскоростни влакове. И заради това се работи по тази програма. Трябва да се прочете доклада отвъд заглавието. Целта е да има яснота при дългосрочното планиране, адекватно финансиране. Регламента за трансевропейските мрежи се очаква се прилага само от 2014 година, затова се предвижда дългосрочна стратегия. Трябва да има дати за приключване до 2030 и до 2050 година. Тази инфраструктурна мрежа всъщност подчертава и високоскоростните железници, които бяха включени още през 2011 година, когато комисията подготвяше проекта заедно с парламента. Имаше нова структура, координатори и имаме много тясна връзка с инструмента за свързване на Европа и прилагаме принципите на добро разходване на средства, т.е. средствата, ако не се използват, те се оттеглят. И така, ние сме работили с Сметната палата и сме приемали техните препоръки. В... Току-що гласувахме от решението за приложение на Рейл Балтика. И ам, това беше нещо, което Сметната палата беше препоръчала и го направила. И го направихме. Препоръките на съда ам, за Connecting Europe Facility 2 се вземат предвид на Сметната палата, извинете, както и, и включването на всички мерки, за да се вземат предвид препоръките на Сметната палата. Смятам, че сме се движи в правилната посока. Преди три седмици бях на Взех влака, отидох в Париж на концерт на Юту, после се върнах и пътувах и сутринта бях на работа. Бях в Копенхаген по работа, а трябваше и бяха много скъпи хотелите там. Взех си е, влака, останах в хотел в Малми, на следващия ден бях на работа в Копенхаген. Така че това, което госпожа, е, кое, което вие споменавате, вече е действителност. Трябва да работим с парламента, съвета и комисията, за да си е, очертаваме амбициозни цели и след това да работим за тяхното постигане, включително и следвайки препоръките на Сметната палата. Сега, благодаря ви. Сега думата има господин Херикс. Благодаря, госпожо председател. Благодаря а, на уважаемите членове на парламента за техните въпроси. А, за съжаление, не е вярно това, че и при мене има конфликт на интереси. Когато ние изготвихме този одит, ние си сътрудничихме интензивно с Австрийската сметна палата. И за да бъдем напълно обективни, ние имахме двама колеги, които ни подкрепиха в екипа. Така че ние стигнахме съвместно до тези заключения и констатации в доклада. По тази тема трябва да вземем предвид, че не става въпрос тук за лично отношение, а за факти. Ето виждате, например, на, на трета страница на презентацията или на пета а, в, на тунела Бренер, клиентите, пътниците трябва да чакат по 14 минути. Тоест, ние инвестираме милиарди евро, а, за да забавим с 14 минути а, път, пътуването на хората между Верона и Мюнхен. Тоест, ако има повече воля, то ние можем да направим по-големи економии. И това беше посланието, което исках да отправя тук. И други примери има. Не само просто тунела Бренер, който е някакъв проблем поражда. Но ако погледнете, например, отсечката между Португалия и Испания, Екстрамадура, в същия е проблем. Испания, 6 км преди границата, е спрял строежа. И просто транспорта спира. И това всъщност е отразено на страница 26 в доклада. Виждате, че ние не отчитаме тук националните гледни точки, а европейските. Когато говорим за регламенти, то, то е специално регламента за трансграничния транспорт, ние не можем да бъдем субективни или да вземаме национална позиция. Или пък, например, транспорта между Испания и, и, и Франция. Трябва пътниците да чакат, защото влаковете сменят релсите и така нататък. Разбира се, това е много сериозна задача, а именно да се увеличи способността на ЖП сектора спрямо авиацията. Ние в никакъв случай с нашите препоръки не искаме да обречем този вид транспорт. Напротив, ние желаем да продължи железопътния транспорт да предлага едно комфортно пътуване и бързо пътуване. И трябва да отчитаме нуждите на пътниците. Ние сме направили анализ на техните нужди, именно къде има необходимост от високоскоростни ЖП отсечки. И анализът показва, както и господин Целер отбеляза, трябва за целта да бъдат създадени съответните рамкови условия, за да бъде създадени такива отсечки. Според нас е възможно съвместно мирно съществуване между гражданската авиация и високоскоростни ЖП транспорт. За съжаление обаче има малко гари все още, които имат пряка, предлагат пряка връзка с летища. Например, Мадрид-Барселона. Това е много успешен проект. Това са най-важните летища, обаче а, а, липсва а, ЖП връзка. Тоест, е, това са грешки в самото планиране и в реализирането на проектите. И според мен, ако подобрим тези слаби места, можем да постигнем по-голям успех. Повярвайте ми, личното отношение не е включено тук в този доклад. Благодаря ви и с това изчерпваме тази точка. Господин Целер, ако искате нещо в заключение да добавите. Да, благодаря. Представителя на комисията представи някои положителни примери и това ме радва. Е, но тези примери са по-скоро изключения, отколкото правило. Така че основният тон, така да се каже, основните елементи в този доклад явно са напълно основателни. Да, благодаря ви. Благодаря на на всички. А сега преминаваме към 16 точка, а именно годишния доклад за 2017 година за финансовите дейности на ЕИБ. Е господин Штуп е тук. Той се е възстановил от грип. Der Berichterstatter ist Господин Пирински е докладчика по тази точка. Yeah. Hallo, grüß dich, Herr. Hallo. Genau. Und Sie würden auch gleich das Wort erhalten zur Vorstellung des Berichts. Dankeschön. Господин докладчик, имате възможност да представите доклада. Благодаря, госпожо председател, скъпа Ингеборг. Аз винаги се радвам да участвам в заседанията на вашата комисия. А днес ще говорим за резултатите през 2017 година. Um, uh, Дами и господа, много ви благодаря за поканата. И днес е, ще разгледаме резултатите през 2017 година. Ако ми позволите, в, моята, е, е, в своята кратка презентация ще засегна резултатите, това, което сме направили в последно време по инструмента за структурни инвестиции и на трето място ще засегна няколко въпроса за управлението и прозрачността. Ако правилно си изпомням, още през 2000-та година работих по доклада за резултатите на Европейската инвестиционна банка. И ако разгледаме Европейската инвестиционна банка в момента, мога да кажа, че има три основни предизвикателства, с които се опитваме да се справим като банка – Първото, очевидно, е Брексит и а, финансовите компенсации, обвързани с Брекзит. Ако загубим един от четирите, от най-големите акционери, а, над 16%, губим финансиране. През декември миналата година се постигна споразумение, че ще върнем обратно 3,5 милиарда евро в капитал на Великобритания през е, следващите 12 години е, на траншове от по 300 милиона. Защо? Защо е трудно това? Ами защото този капитал трябва да се замести от нов капитал, за да можем да запазим способността за кредитиране, с която работим в момента. Измененията е, при една Европа на, 20, на 27-те членки ще изискват да се използват от началото резервите. Това е одобрено от съвета, но има нужда от одобрението на говерньорите. На второ място що се отнася до многогодишната финансова рамка. Обикновено не участваме в разговорите по темата, но този път участваме и то е защото един от основните въпроси, който се засяга, са финансовите инструменти от обикновен бюджет за 2007-2014 година само 2% бяха финансови инструменти и бюджетни гаранции. А през 2014 до 2020 година това се качи на 3%. И сега в предложението на комисията EU Invest и EU Invest External предвиждат 4% от бъдещият европейски бюджет да бъде е, финансови инструменти и бюджетни гаранции. Най-вероятно това е защото в крайна сметка инструмента за структурни инвестиции постигна успех. Това е отлично, разбира се, но сега се налага да работим в тясно сътрудничество с държавите членки, Европейската комисия и, разбира се, Европейския парламент, който действително участваме много конструктивно, защото да, Европейската инвестиционна банка не е, е, към Европейската комисия, но от друга страна Европейската комисия не е банка. Тоест те имат нужда от нашите специализирани познания. По трите теми. Първо, конкретните резултати. Върви ли добре превода? Коментар без микрофон. Exactly. That is. Yep. Yeah, no, that was exactly my point, that it is not one of those. Отговорът е да, точно така. Три коментара. Ако разгледаме основните цифри за 2017 година и нашият доклад, комбиниран за дейност на Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд е 78,16 милиарда евро, малко по-малко от 2017 година, но като цяло виждате, че тенденциите обемите да се увеличават. Това е а, тенденцията от последните 3 години и като цяло те са близо до 80 милиарда евро, 69 от операции на Европейската инвестиционна банка, останалите от Европейския инвестиционен фонд. Да го разделите операциите на Европейската инвестиционна банка по 4 основни бюджетни реда. Първо 16,7 милиона околна среда и климат, 2 инфраструктура 18 милиарда, 3 иновации и умения 14 милиона почти и 4 милиарда, извинете, всичко е в милиарди и 4 е, образование, малки и средни предприятия останалата част от средствата. И така, ако разгледате всичко това, става ясно, че чрез ефект на лоста се постигат инвестиции от близо 250 милиарда евро. Това означава, че Европейската инвестиционна банка има много силно присъствие между частния и сектор и, държав... и публичния сектор. 901 одобрени проекта рекорден брой. Това изисква много работа. Както знаете, всеки един проект, в който инвестираме, се преглежда много внимателно. 285 000 са достигнатите малки и средни предприятия. И с тези инвестиции са създадени близо 3,9 работни, милиона работни места. по-конкретно за климата и околната среда. Ако разгледате цялостното кредитиране за климата и околната среда, включително на Европейския инвестиционен фонд, се стига на сума възлизаща на 19,4 милиарда за иновации, свързани с климата, научно-развойна дейност и прочие. Нашата цел е, е близо 25% от, област, от работата ни да бъде насочена именно към тази област климат и околна среда и сме надхвърлили пред този предвиден процент. Също така трябва да спомена, преди да премина към някои ключови теми, че работим в сравнително широк план, да кажем социалното приобщаване от 26% 2015-2016 година бяха инвестициите, сега отидоха до 20, на 29,6% и средствата, това са средствата, които отиват към приоритетни за кохезионната политика региони. Почти постигаме зададените си цели. А що се отнася до сигурността на банката, доколкото знам, ние имаме най- най-низката оценка сред всички банки в света по а, лоши кредити. И това е дори след като а, поехме някои рискове чрез участието си в EFSI, инструмента за структурни инвестиции, фонда за структурни инвестиции. И точно за фонда за структурни инвестиции исках да говоря сега. На практика това беше иновация на сегашната Европейска комисия и не случайно някои е, го наричат планка, плана Юнкер. Цифрите а, говорят съвсем ясно. Целта през 2014 година беше да се засилят европейските инвестиции, защото изоставахме поради финансовата криза и, и кризата на евросистемата. С средствата, комбинирани от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка, е, имахме за цел да генерираме е, общо, е, чрез ефекта на лоста, 350 000 милиарда евро – до е, юни-юли тази година, е, всъщност е, ги надхвърлихме. Между, над 300 трябваше да са, сега има 344,5 милиарда. Тоест, това е 15 пъти увеличение посредством леверидж. Как точно става това? Ами, Европейската комисия и Европейския съюз като цяло залагат целите на политиката и определените конкретни цели за постигане на, изпълн... на резултати. След това ние организираме банковата част, работим с национални насърчителни банки, и а, това е много важно, тъй като в зависимост от проектите може да се изчисляват нещата различно, но е около една трета приблизително се провеждат в сътрудничество с тези национални насръчителни банки. А от банкерска гледна точка, FC, Фонда за структурни инвестиции, на практика не генерира приходи. обратното, всъщност ние като банка губим средства чрез ЕФСИ, но смятаме, че точно това трябва да направим, за да можем да насърчим иновациите. Някои се безпокоят, че подкрепата, идваща от фонда за структурни инвестиции, е различна в различните части на Европейския съюз и за нас това е сериозно безпокойство. Приемаме го на сериозно, но трябва да заявя тук твърдо, че при а, средствата от ЕФСИ няма квоти защото може да си спомните, да, извинете, да си е, е, представите какво би станало, ако имаше е, е, квоти, какви спорове. В крайна сметка става дума за общоевропейски проекти, а не е, за проекти, които да са за отделните страни. И за това е, инвестициите са обвързани с търсенето. От една година съм в банката и съм много впечатлен как работят нещата. Идва искане в банката занимава се с него служител отговаря за заемите, разглежда го и ако даде жълта светлина, след това се преглежда от економист, от финансов специалист, от юрист, от рисков менеджер, след това служител за спазването на административните изисквания, след това в зависимост от проекта се допитваме до научната общност или до инженери които могат да преценят целесъобразността на проекта. И на практика събираме един много голям екип, изключително компетентен екип, който да направи оценка на проекта. Е, не случайно проектите ни постигат успехи. Иначе кой получава най-големия дял? Честно казано, не знам изобщо дали съобщавам тази информация, защото тя има смисъл, но в някакъв смисъл и няма смисъл. Във връзка с брутния вътрешен продукт най-много са получили Естония, Португалия, Гърция, Испания и Литва. Това е като пропорция спрямо брутния вътрешен продукт. Разбира се, при фонда за структурните инвестиции е много важно да има допълнителни действия, включително за добра комуникация и проектите трябва да са обвързани с определени проблеми на вътрешния пазар и така нататък. И в общи линии FC действа. И моят коментар е, ако нещо работи, по-добре да не се опитваме да го поправяме. И накрая, по прозрачността и корпоративното управление. Ние сме е, сред първите е, международни финансови институции, що се отнася до стандарти на прозрачност и корпоративно управление. Това въжи и за политиката на прозрачност на банката, която беше преразгледана през 2015 година. От 2016 година политиката ни за прозрачност е още по-концентрирана и тясно и още по-тясно вързана с европейските правни норми в областта, както и нормите за борба срещу злоупотребите. Е, разбирам настояванията за повече прозрачност и по-добра комуникация, но трябва да разберете, че с банките има някои ограничения в областта на прозрачността, особено когато става дума за търговски чувствителна информация на клиенти. Включихме и нова политика. На, на страницата си отговаряме на коментарите на Transparency International, отговаряме пряко и на членове на вашата парламентарна комисия, както и на резултатите от допитванията до обществеността. И освен това, приключихме с преразглеждането на механизма за подаване на жалби в правителния съвет. Работим и по преразглеждането на етичния кодекс. В заключение, госпожо председател, продължаваме да работим за постигането на целите, които са ни заложени. Ние сме най-голямата банка в Европейския съюз и нашата цел е да допринесем за неговото развитие. Очаквам с нетърпение дискусията. Благодаря. Да, и ние ви благодарим. Колегата Пирински, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми заместник председател Штук, уважаеми дами и господа, аз също бих искал от името на нашата комисия да ви благодаря, особено на вас лично, господин Штук. Ние очакваме, разбира се, с интерес задълбочения анализ на финансовите дейности на ЕИБ. Госпожо председател, бих искал да подчертая важността на а, този анализ и на този доклад. Първо, защото има период, който вече приближава към своя край. А, второ, защото въведохме много иновации от сместник председателя и да не забравяме, разбира се, предстоящия период, който ще ни донесе още повече отговорности и а, предизвикателства, в частност и за банката. В своя доклад Сметната палата отделя внимание на определени елементи, като например прозрачност, управление, бизнес практики и отчетност на дейностите на банката. И това са разбира се, основни параметри, е, е, които бяха залегнали в е, резолюцията, която беше прията на 13 май тази година от нашия парламент. Този ред на мисли бих желал да споделя моята оценка, а именно банката, за това, че банката е предприела практични стъпки да приложи препоръките препоръките от нашата сегашната и предходни резолюции на парламента, така както обеляза и господин Штуб. Клаузата за изключване, препоръките на, на омбудсмана, препоръките на парламента, също така и механизма за сътрудничество и контрол. Така че много ни удовлетворява тази работа на Сметната палата. Но, госпожа председател, бих желал също така да призове към а, повече будност и предпазливост, защото не бива да бъдем да се чувстваме наистина, че всичко е, е чудесно, защото а, има някои въпроси, които така будят а, притеснение и на тях бих желал да се спра сега. Първо, параграф 9, 90 от е, резолюцията, която споменах. А именно предизвикателства, свързани с конфликт на интереси и също така кодекса на поведение или етичния кодекс. Да, в този 90 ти параграф парламента изразява своето дълбоко безпокойство за това, че 75 и 76 резолюция от април 2016 година за това, че банк, банката всъщност не дава отговор на конкретни въпроси. Например, въвеждането на стрикни правила за избягване на конфликт на интереси, както и прозрачни критерии за превенция на каквато и да е форма на корупция като а, в резолюцията се подчертава, че е Б трябва да изпълнява този етичен кодекс. Защото а, банката а, не бива да се появяват рискове, които а, да а, подставят под съмнение независимостта на банката, на е Б. Това е предизвикателство, върху което отчасти а и Б е предприяло стъпки, като например точка 1.5 от точка 5 от етичния кодекс, където се повдига въпроса за независимостта. Наобщо казано, а, а, членовете на управителния съвет на ЕИБ би следвало а, да бъдат независими, да няма конфликт на интереси и да няма финансови, да не се подават на финансови облаги. Това са минимум изисквания. Но конкретно искам да кажа, че конфликт на интереси могат да се появят, когато, например, високопоставени а, членове на управителния съвет, например, непосредствено участват в проекти в собствените си страни. И това е риск. риск относно резултатите – и тук става въпрос за липса на безпристрастност. Втори въпрос, на който, госпожо председател, искам да обърна внимание, това са констатациите от, в доклада на Европейската сметна палата. В два последователни документа, което, които те представиха тази година през февруари относно бъдещето на финансирането съгласно предложението на комисията относно оперирането на бюджета и втория документ през юли тази година. Документ 21-27, финансовата рамка 21-27 година. И тук комисията споменава нещо, а именно за увеличаване ползването на финансовите инструменти. И съда, Сметната палата именно отбелязва, посочва, че ако се увеличи ползването на финансовите инструменти, това може да породи проблеми с значително отражение относно отчетността и прозрачността. И тези проблеми трябва да бъдат решени. Някои от тези проблеми се посочват. Именно ам, увеличеното използване на тези инструменти а, всъщност може да, да а, доведе всъщност до разширяване дейността на ЕИБ, което а, не е в съответствие с а, правилата. И в а, заключителната част а, Сметната палата а, отбеляза в своя документ, че трябва да се определи мандат за аудитиране на всички европейски органи, включая и ЕИБ, по техните дейности, които не са свързани с а, европейския бюджет. Защото именно различни финансови инструменти се използват се повече и повече, натрупват се допълнителни ресурси, и а, което може да надхвърли отговорност на инвестиционната банка. Така че това е интересен въпрос, който следва да бъде анализиран. Ако може господин заместник председателя така предварително да ни запознае, да ни представи своите идеи, дали възнамерява всъщност да се да ни представи именно тези, този въпрос, Опасения на Сметната палата, именно за разширените правомощия на банката, допълнителните ресурси и така нататък. Трети аспект, на който бих желал да се спра. А, споменава, а, извинете, Сметната палата споменава Трисанто споразумение, което подлежи ЕИБ. И към момента наближаваме края на мандата на действащото тристранно споразумение. Така че най-вероятно ще трябва да започнат преговорите последното такова споразумение – Вие, господин заместник председател, споменихте доста така деликатни въпроси, като отговорност, като дели... чувствителни въпроси и така нататък. Но очакванията към вас са доста а, високи. Тези, които а, а, както финансови институции, а, об, общини и така нататък, така и а, широката общественост имат очаквания към вас. Така че а, Друг важен въпрос за мен е механизма за жалби. И по този въпрос банката е предприела някои практически стъпки. И това беше основното послание на омбудсмана, който а, отбелязва, че няма смисъл да се а, критикува лошата администрация, а е по-добре да се направят подобрения и такива подобрения са предложени от омбудсмана. Извинете, може би а, а, ставам твърде пространен. Няма сега да се спирам да, да преповтарям препоръките на омбудсмана, но мисля, че вие сте а, се запознали с тях. И последен въпрос, който ме тревожи, а именно финансовите посредници. Явно, а, така банката не може а, да а, мине без а, подобни финансови посредници и това е сериозно безпокойство, защото не е ясно дали а, фондовете на банката, финансирането наистина достига до истинските а, бенефициери. Защото ние очакваме една наистина голяма сигурност, висока степен на сигурност що се, за това, че средствата ще стигнат, ще отидат до правилните хора. Сега, е, искам тук да спомена и някои така по-деликатни случаи, като например случая Volkswagen банката а, не, не даде така а, сериозни обяснения. Защо се случи това, как се случи, какво точно се случи. Защото ние смятаме, че трябва да бъдат разкрити корените на а, това явление и относещите отговорност за това. То се отнася до а, така, основните резултати на вашата финансова дейност те са наистина впечатляващи. А, а, обема на а, а, заемодателите също така и успеха на а, Фонда за стратегически инвестиции. Наистина това са впечатляващи резултати. И в тази връзка искам да се спра на въпроса за а, кохезията, териториалното сближаване. Всички ние сме изправени пред сериозни предизвикателства, имайки предвид това разделение, което все повече виждаме на социално, географско, економическо ниво. Кои са, според вас, предизвикателствата в този ред на мисли пред вас? Кои са тези предизвикателства, които задълбочават това разделение? Можете ли вие да кажете в каква посока трябва да се развиваме, именно съгласно договорите? Вие всъщност имате и така тази отговорност, а именно преодоляване на социалното разделение и работа в посока на сближаване. Ако не греша, данните за България са нулеви за участие за кредитиране и разходите са а, всъщност най- най-вече за твърди изкопаеми. Благодаря ви. Имаме две изказвания. Колегата Дойч. Да, благодаря, госпожо председател. Също искам да приветствам заместник-председателя Штуб. Благодаря за вашата презентация. А също съм бил докладчик по ЕИБ. Аз в никакъв случай обаче не искам да се да кандидатирам за заместник-председател на вашата банка. Искам да се спра на три въпроса. Първо, за Западните Балкани. Второ, Брексит. И трето, ЕФСИ, Европейския фонд за стратегически из, а, инвестиции. Сега, първо по първата тема Западни Балкани. Както знаете, най-много 10% от кредитите на ЕИБ а, финансират проекти извън ЕС. И това е, разбира се, максималната а, граница. Това е факт. А, ние обаче разполагаме с известна информация, съгласно която шесте западно-балкански държави съвместно са получили много по-малко средства, отколкото страните от Северна Африка. И то страните от Северна Африка по-отделно. Тоест, една страна от Северна Африка получава повече пари, отколкото шесте страни от Западни Балкани заедно. Т.е. заделени са 10%, които банката може да инвестира в проекти извън ЕС. Но аз поне си мисля, че в рамките на тези 10% може да се постигне по-добър географски баланс, защото към момента ситуацията не е удовлетворителна. Защо се е стигнало до такава ситуация, до такъв дисбаланс? Тук не става въпрос за пазарни принципи или економически критерии и така нататък. Със сигурност това може би е играло а, роля, но а, може да ни кажете малко повече. Сега, второ, по Брексит. Не разполагаме неясен окончателната, неясна окончателната дата, на която всъщност официално Великобритания ще напусне а, Европейския съюз. Да, искам да попитам, проектите, които финансирате, а, в Обединеното кралство, а, дали ще продължите да ги финансирате и то от коя част? От тези 10% или а, как а, стратегически разсъждавате върху тези въпроси? И на последно, по третия въпрос за ЕФСИ, Европейския фонд стратегически инвестиции. Надявам се правилно да ме разберете. Аз е, съм юрист, не съм финансист, банкер. Не разбирам много добре а, е, всички тънкости на вашата професия. Така че аз няма да навлизам в спорове с е, финансови експерти, но що се отнася до политиката за развитие и инвестиционната ви политика, то според мен в плана, в идеята за Ефси не става въпрос за това да се изготви един общ план за, в Европейския съюз за подпомагане на инвестициите и за тяхното реализиране. Всъщност, това е ролята на ЕИБ, на вашата банка. И смятам, че тук географския баланс не играе толкова важна е, роля. Т.е. вие следвате по-скоро логиката на вътрешния пазар и економическите интереси. Европейската комисия, според мен, смята, че трябва да се отчете и а, е, географския баланс. Не мога да разбера защо в България не се финансират проекти по ЕФСИ. Защо? А в други страни гражданите по-умели ли са, че получават пари от ЕФСИ или на какво се дължи? За мен това е дисбаланс, който трябва да се преодолее. Има различни европейски институции, като съвета, парламента, комисията, които а, взимат решения за ЕФСИ. Естествено, че е, реализирането е в правомощията на ЕИБ, на вашата банка. И съм убеден обаче, че тук не става въпрос за чисто банкови въпроси, банкови въп... свързани с пруденциален надзор и така нататък. Трябва да мислим общо европейски и а, да преодолеем този дисбаланс. Благодаря ви, колега Аяла. Имате думата, моля ви да бъдете кратка. Сиента, си. Sí. Eh, Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да приветствам заместник-председателя и да му кажа нещо съвсем накратко. Сега, доколкото съм разбрала, явно има някакви така спорове с разходите спорове малко с комисията относно разходите на банката, защото като цяло се знае, че Европейската инвестиционна банка е най-скъпата банка в, в Европа. За целта обаче не е ли по-добре всъщност да имате по-голям рисков капитал, за да не се налага да молите за помощи в щатите? Сега, какво е, искам да попитам, какво е съотношението между подписаните договори и тези, които са реализирани по отношение на вашите инвестиции? Защото вие може да подпишете много договори, а обаче да не отпуснете микрокредити. А, например, страните от Северна Африка, а, в тях микрокредитирането е инструмента, който помага на хората а, да извършват а, своя индивидуален бизнес, частен бизнес или семейен бизнес. Вие казахте как а, протича одобряването на проектите. А, имате банков специалист, финансов специалист, а, економист и така нататък. Това обаче не е ли много дълга процедура? Колко дни или седмици или месеци трябва да минат, а, за да вземете решение? И от... искам също да попитам относно загубите по FC, за какво точно става въпрос. Thank you very much uh, for the questions. I'll try to... Благодаря за всички въпроси. Ще се опитам да отговоря в последователност на тях. Първо, докладчика господин Пирински. Ще ги групирам въпросите по три теми. Първо, заместник-председателя, който извършва дейности в собствената държава членка, също така географската, географски баланс. Да, съгласен съм с вас по този въпрос. Работим. А също така работим и по етичния кодекс – да, също така имах усещането, че съществува потенциален конфликт на интереси. Няма сега да цитирам, но аз е, идвам от такава правна традиция от политика, където ние наистина сме много пр- прагматични. Когато а, а, има искане за кредит и а, а, потенциален конфликт на интереси, поне в Финландия, Литва, Латвия, Естония, а, аз веднага препращам въпроса а, а, към съответните екипи, които да анализират, защото ние не, не работим механично. Напротив, а, става въпрос за една по-голяма стратегия. Ние носим отговорност, разбира се, но ка, уверявам ви, че в, а, работим именно по етичния кодекс. Първо. И второ. А, процесът за размисъл, за изчакване. Този процес искам този ред на мисли, искам да ви дам а, един кратък пример, а, пример а, неодавнашен пример. Има ситуация, в която а, Роман Есколано, заместник-председател, беше а, всъщност а, а, поканен за финансов министр в Испания. Това беше невъзможно, защото всъщност той работеше, имаше все още в сектора на европейските институции. А, беше европейски служител. И той беше финансов министр само за 4 месеца. Отегли се. Сега той изчаква. Минава този период на изчакване. Така че, а, наистина, трябва да разграничаваме момента, в който напускате поста си и получавате за целта съответно възнаграждение, така че не може да поемете друга функция. А, ние имаме, разбира се, специални правила за съответствие, които ние наричаме попко. И тези правила са много стрикни. Тук става въпрос, разбира се, за репутация, за риск, а, свързани различни въпроси. И аз не искам да кажа, че при мен всичко е перфектно и съвършено. Не. Но за целта имаме правила. Сега по въпроса за бюджета. Третия въпрос, който повдигнахте, третата тема за прозрачността между институции и така нататък. Тук ще се придържам към правилата, разбира се. Не, ние не сме законодателна институция. Ние не можем да се присъединим към такъв регистр, който вие предлагате, но нямаме нищо против да си сътрудничим с омбудсмана или да следваме препоръки на Transparency International. След това имаше въпроси по четвърта тема, именно механизма за, за жалби и политиката ни а, по този механизъм. Искам да кажа, че на 9 октомври ще приемем а, нов преработен механизъм за а, политика на, на жалби. И а, това беше всъщност по искане на Европейския парламент, така че нашия директор в съответния отдел ще представи тази нова политика. По доклада на Сметната палата е освобождаването от отговорност. Това е по-различна работа, естествено, и аз съм Разбира се, убеден, че ние ще продължим нашата добра работа с сметната палата. Към момента е твърде рано, разбира се, да се изкаже по актуалния въпрос за крайния въпрос за освобождаване от отговорност. Сега, що се отнася последно, по, разбира се, че а, трябва да разграничаваме между различните нива на, на защита в нашата банка и ние го правим това. И последно, нашите отговорности. Естествено, че ние носим отговорност за всички раздадени кредити, но мога да ви уверя, че при нас работят професионалисти, високообразовани и специализирани – Нашият управителен комитет също получава въпроси от нас. Е, Защо сте направили това? Как ще работи това? Дали сте си направили изчисленията правилно? Допълнителните изисквания? Сигурни ли сте, че всъщност кредитът е безопасен и така нататък и така нататък? Така че мога да ви уверя, че ние много добре проучване. И сега по, въпросно, като, по въпроса за кохезията и сближаването. Аз съм банкер от Хамбург – а, това е моят бекграунд. Но а, всъщност това правят всички предприятия, всички предприемачи. Съвместно с политиците и банките. А, може би а, всички искат да участват и да опитат от а, тортата и от баницата. Важ, това е важното всъщност. Всички да а, имат своя дял от баницата. Може би не винаги разпределението е било справедливо. Сега, по въпросите на господин Дойч. Три въпроса имахте. Първо, по Западните Балкани. Мога точно да ви кажа 300 милиона през 2017 година. 1,6 милиона за другите страни. Вие попитахте за политиката, политическите причини лесно мога да ви отговоря. Миграцията. Знаете, през 2015 година миграционният поток беше огромен и той идваше предимно от Средиземно море и в частност от Северна Африка. Затова ние а, създадохме този механизъм а, за инициатива за възстановяване на економиката в тези страни. Затова ние а, инвестирахме толкова повече, повече средства именно в този конкретен регион. Сега, видяхте питахте също за тези 10% за външни инвестиции. Някои хора могат да кажат, може би, защо не в Южна Америка или в Азия или в Северна Америка или всичките 10% да инвестираме в Африка? Няма правилен отговор. Естествено, че се стремим към баланс, но мисля, че миграцията беше много сериозна причина и то точно в този конкретен момент. Втория въпрос беше свързан с Брексит. Да, а, дебатът не е решен, не знаем какъв ще бъде резултата. А, работим върху а, различни възможни сценарии, като например един Брексит ще се случи и това ще се отрази върху финансовото споразумение между банката и Обединеното кралство – Надявам се добър да бъде резултата. Що се отнася до бъдещите взаимоотношения между ЕИБ и Обединеното кралство, ще зависи, разбира се, от бъдещето споразумение между Европейския съюз и Обединеното кралство. Ще бъда предпазлив. По-скоро виждам Обединеното кралство по-скоро в групата на страните от ЕФТА, отколкото друга категория страни. Естествено, че Обединеното кралство винаги е бил много добър партньор. Когато а, беше гласуван референдума през 2016 година, а, ние знаехме, че ще загубим а, милиони средства. 1,7 до 2 милиарда евро миналата година. Повечето от заемите, които ние даваме там, са наистина обезпечени. Сега, географския баланс за FC. 478 милиона са инвестирани през 2017 в България по FC. Някъде около 1,8 милиарда като цяло общо. Това е просто е, изчисление малко като... Това не е всъщност като конкурсите ми свят. Ние се опитваме, разбира се, да анализираме проектите. И от година на година са различни. И така че се опитваме все пак балансирано да подходим. Мисля, че отговорих, госпожо председател, на всички въпроси или може би остана въпрос на госпожа Аяла Сендър. Да, сега ще отговоря и на вас. Имахте въпрос по InvestEU програмата и нашите дискусии с Европейската комисия. Сега ще ви запозная само с вътрешната част от въпроса. Сега, портфолиото, което ни предостави Европейската комисия, беше доста сложно. По ред причини. Първо, ако ние бяхме го изпълнили, това ще, ще доведе до географски дисбаланс между държавите членки защото те създадоха една система от 6 стълба. И а, това би означавало, че за МСП и за малки национал, а, насърчителни банки нямаше да бъде а, възможно да участват. Те ще да бъдат изключени от целия пакет EU Invest което с други думи би означавало, че само три големи насърчителни банки можеха да участват в тази програма. Italy. So that was the first reason. The second това, we were... това е всъщност банката KFW и е, нейният еквивалент във Франция и в Италия. така, 6 години ни отне да създадем банкова структура, която наистина има капацитета да управлява голям 500 милиарда евро в облигации да управляваме риска, да управляваме активи и така нататък, и така нататък. Съгласни сме напълно. Комисията не може да е банка. И с първото предложение InvestEU, тя предлага това да бъде банка. За нас е важно наистина да имаме ясен мандат, ясни правомощия. Ние сме банка. Имаме бизнес план, който се нарича КОП, и ние трябва да спазваме и си изпълняваме този бизнес план. Ние трябва да знаем колко пари трябва да заделим за гаранция. В противен случай няма да имаме няма, а, а, достоверни и рентабилни така че в началото имаше такъв аргумент. А, ама вие не, не харесвате конкуренцията. Не, не, не, нямаме проблем с конкуренцията. Това не е проблем за нас. Но се нуждаем от ясен мандат, който да следваме. И към момента ситуацията е так, доста оптимистична, поне за мен, е, как текат преговорите с комисията и мисля, че ще намерим добро решение – Искам да ви коригирам по един въпрос. Никога не са ни опреквали, че сме твърде скъпи. Даже напротив, опреквали са ни, че сме били твърди ефтини. А, не сте ни обвинявали вие. Да, благодаря ви. Хубаво е да го чуя това тук. Ми 226 милиона а, получихте от структурните фондове. За първи път го чувам. Обикновено ли критикуват за това, че нашите продукти са толкова конкурентни и способни, че ние просто издухваме и а, другите инвеститори? Нищ, никакви пари не искаме от, за EFSI. Затова нашите загуби възлизат на 600 милиона от EFSI. То се отнася до а, националните насърчителни банки, те печелят от ЕФСИ. И Европейската комисия, разбира се, също печели от ЕФСИ. Така че май, че това е по-скоро недоразумение. Хубаво е да чуем и другите аргументи. Когато следващия път говоря пред бизнеса, ще ви кажа, в парламента ми казаха, че сме твърди скъпи. И ние, разбира се, се отчитаме пред всички и пред вас. А освен това, вие споменахте не, е, необслужваните кредити – и риска пред новите фирми. Затова ние имаме различни инструменти и гаранции. Но не беше никак лесно да включим FC в AIB. Е Трудна задача беше. Разговарях с колеги, и те ми казаха, че много-много е, специалисти в банката са били против включването на FC, защото а, това е много голям риск. Става въпрос за инфраструктури, за иновации и така нататък. Рискови проекти. Ораторите от залата говорят без микрофон, не ги чуваме. Е, yeah, exactly. So, so the bottom line is that... Да. Така че ние наистина а, се пренасочихме от сигурни проекти и сега всъщност нашите а, заеми възлизат средно на около няколко милиона евро. И това са малки а, рискове. И ние сме убедени, че когато работим с посредници, всеки посредник трябва да спазва и изпълнява нашите стандарти. Всъщност, ако работим с много повече бизнес партньори, това даже ще попречи на нашата работа, но ние го правим. Сега, за времето, попитахте за времето, в което, в което взимаме решение за одобряване на кредити. Сега, от когато получим искането, първия контакт, до а, решението за одобрение или не в а, управителния а, комитет и в съвета и съответно до подписването, някъде около 6 месеца ще изтекат. Това е доста бавен процес, но това е част от пред, нашата предпазна мрежа, нашия предпазен механизъм. Кое ми притеснява мен в а, този процес и в управителния комитет? Защото ние трябва, разбира се, да минем през всички надлежни оценки, анализ на риска, изчисление на финансирането, разглеждане на самия проект и всички хора, които споменах, включени в целия този. И това е много а, необичайен процес, защото а, ние имаме експерти като лекари, инженери и така нататък. И понякога документацията възлиза на десетки, стотици, 750 страници дори понякога. Е, представете си, на страница 699 на четвърта четвърти ред може би сте направили грешка. Да, възможно е, но в крайна сметка това отнема време. И честно казано, ако преминем към изкуствен интелект и ползваме все повече, може тогава всъщност да съкрати това нашето време. Това обаче не е още факт. Господин Монистери от Генерална дирекция Екофин. I will be short and brief. Опитайте се да сте кратък. Ще бъда кратък. Благодаря на заместник-председателя Ступ за изложението му. Благодаря и на уважаемите депутати, които участваха в дискусията. От името на комисията мога само да потвърдя казаното от заместник-председателя, именно, че води много оживени разисквания в дух на откритост за Invest EU. Според водим такива разисквания за най-добрия начин за реализирането на програмата. По ЕФСИ според нас бе постигнат голям успех. Нека се спра върху някои от моментите, по които все още не сме постигнали съгласие, но съм сигурен, че ще го направим. По InvestEU се предвижда също като по EFSI комисията да извършва мониторинг на риска и да го управлява, както и да прави изчисленията, тъй като комисията се отчита в крайна сметка пред парламента ще участват не само ЕИБ, но и много други партньори изпълнители. Става дума за портфейл от операции по европейската гаранция, представени или от ЕИБ, или от партньорите изпълнители. Предстои да влезе в сила и регламентът за общо приложимите разпоредби. Той ще се прилага по време на следващата МФР. Има и нещо, по което все още работим. Става дума за покриването на разходите по ЕФСИ. Тук трябва да се споразумеем за конкретните стойности. Признаваме, че по Invest EU ще стъпим на това, което вече е постигнато по Ефси, за да се увенчае с успех Invest EU, ще ни е необходима Европейската инвестиционна банка ще продължат преговорите, в които ще участвате и вие, и съветът. Благодаря, казва председателката. Докладчикът иска ли да вземе още веднъж думата? Всъщност вече нямаме време. Само едно изречение, госпожо председател. Първо, нека кажа, че високо оценявам отговора, който даде заместник председателя на въпросите ми, в които изтъкнах това, което ме притеснява. Той се спря върху същината на проблемите. Подчерта също, че трябва да се справим с тези проблеми и предизвикателства. Все още не е ясно какъв ще е изходът от това, но мисля, че сме на път много добре да се справим с тези проблеми. Председателката, благодаря ви и до скоро виждане. Преминаваме към точка 18, която ще обсъдим преди точка 17. Проектите по Европейския фонд за регионално развитие и ЕСФ през програмния период 2014-2020. Докладчик е господин Балко. Господин Балко, имате думата от името на палатата, ще ви прекъсна след 8 минути. Госпожо председател, госпожи и господа, по настоящия програмен период Европейският съюз е разпределил почти 350 милиарда евро за работа по целите на кохезионната политика. С цел постигане на целите по стратегията Европа 2020, комисията изтъкна през 2010 необходимостта да се повиши ефективността на кохезионната политика чрез ориентираност към резултати. Ще видим дали Европейският съюз ще изготви подобна стратегия, за да насочва и координира различните си политики и през програмния период от 2020 нататък. В настоящия одит разгледахме редица проекти и системи за мониторинг по ФРР и ЕСФ за периода 2014-2020 с цел да установим дали са били ориентирани към резултати. В първата част на доклада си се спираме върху процедурите за подбор по аудитираните оперативни програми. Правим анализ на структурата на тези процедури, най-вече по отношение на определянето на критериите за подбор и ориентираността към резултати, както и по отношение на оценката на заявленията по проекти. Във втората част на доклада се спираме върху действащите системи за управление и контрол, както и върху мониторинга, извършван от управляващите органи и изпълнителните органи. Аудитирахме 34 проекта по ФРР и ЕСФ по линия на три тематични цели повишаване на конкурентоспособността на МСП, насърчаване на устойчивите и качествени работни места и подпомагане на трудовата мобилност и накрая насърчаване на социално приобщаване и борба срещу бедността и дискриминацията. Разгледахме 20 процедури за подбор по 7 оперативни програми в 4 държави членки Чешката република, Франция, Италия и Финландия. Аудитирахме и действията предприяти от комисията във връзка с подбора на проекти и мониторинга. Като цяло установихме, че при разработването на процедурите и процесите за подбор продължава да има акцент върху освояването и крайния продукт, а не толкова върху резултатите. По процедурите за подбор се подпомага подбирането на проекти е, свързани с целите на оперативните програми. Но когато се прави оценка на проектите, няма достатъчно достатъчен акцент върху резултатите. Освен това има и недостатъци в режима за мониторинг, поради което е трудно да се прецени в каква степен финансирането по Кохезионния фонд е допринесло за постигането на целите. Що се отнася до процедурата за подбор, потенциалните бенефициенти получават добра информация, както и подходяща подкрепа. Управляващите органи насърчават бенефициентите да участват в процедурите за подбор, предоставят също така на заявителите публично достъпни и ясни насоки за финансирането. Процедурите, които разгледахме, имат за цел да подпомагат подбора на проекти, имащи връзка с целите по оперативните програми. Но по критериите за подбор рядко се изисква от заявителите да определят количествено показатели за резултати на ниво проекти. По-конкретно, 18 от общо 20 процедури за подбор включват критерии, изискващи от бенефициентите да опишат очакваните резултати от техните проекти. Но само по 4 процедури се изискват количествени показатели. Това потвърди нашия преглед на 34 заявления по подбрани проекти. По всички от тях има количествена информация за показателите за крайния продукт, но само по 14 заявления има количествена информация за очакваните резултати. Управляващите органи и посредническите органи са извършили оценка на постижимостта на очакваните резултати. За всички 18 проекта по ФРР Такава оценка е била направена обаче само по два от общо 16-те аудитирани проекта по ЕСФ. Освен това, тази оценка често не е много ясно формулирана в докладите за оценка. Що се отнася до класирането на заявленията по проекти, очакваните резултати са част от критериите само в 11 случая – ако проектите съответстват на вида действия, които са описани по процедурата за подбор, управляващите органи автоматично допускат, че проектите ще допринесат за постигането на целите по програмата. 15 от общо 20 процедури за подбор са били извършени в зависимост от поредността, в която са били подадени заявленията а заявленията са били класирани и оценени едно спрямо друго в рамките само на една процедура по подбор. Няколко думи за мониторинга. Окей. Okay. On monitoring we found that the... По въпроса за мониторинга. Установихме, че системите са се задействали на късен етап, най-вече тъй като е имало забавения при приемането на нормативната уредба. През първата половина на 2017 установихме, че някои ИКТ системи все още не са заработили пълноценно и че все още има слабости при събирането и агрегирането на данните от мониторинга. Що се отнася до данните, засягащи участниците в финансиран... съфинансираните дейности по ЕСФ, как като, например, данни за чуждо гражданство или увреждане, т.е. данни класифицирани като чувствителни, от участниците зависи дали да ги декларират. За този вид данни не е възможно да си създадем пълна представа на ниво Европейски съюз. Освен това има и бавен напредък по одитите на системите за мониторинг. От това проистича рискът да не се предприеме достатъчно своевременно предприемат достатъчно своевременно необходимите корективни действия. Освен това, много от междинните цели от рамката за изпълнение може вече да не са реалистични. И ако трябва да бъдат преразгледани, не е сигурно дали по оперативните програми може своевременно да се направят необходимите изменения. Информацията от мониторинга продължава да е ориентирана спрямо крайния продукт. А мобилизирането на средства от резерва за изпълнение до голяма степен зависи от началните и крайните показатели, а не от резултатите. Като цяло, разгледаните от нас проекти по ЕФРР и ЕСФ не са изцяло ориентирани според нас към резултати. Мониторинга все още е по-скоро ориентиран към крайните продукти. Какви са препоръките ни? Първо, подбора на проекти. Държавите членки трябва да се погрижат за това да се направи сравнение между отделните заявления. Трябва да изискват също така от бенефициентите да цитират поне един наистин, истински показател за резултати по всеки проект. Трябва също така да правят оценка на очакваните резултати. Второ, мониторинга на проектите. Държавите членки трябва да включат един или повече действителни и количествено изразени показатели за резултати в споразумението за безвъзмездно финансиране. Трето, комисията трябва да разработи общи показатели за резултати за ФРР на базата на общо определение на резултати. И накрая, комисията трябва да подобри докладването за резултатите. Трябва да направи също така, че да се извърши и уместен преглед на резултатите през 2019. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Докладчик е господин Пирински. След 4 минути ще ви прекъсна. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Ще се опитам да направя така, че да не ме прекъснете. Според мен, Трябва да използваме този специален доклад като повод за оценка на необходимите действия, за да се справим с един от недостатъците при изпълнението на програмите, именно, че те не са ориентирани достатъчно към резултати. Призовавам комисията активно да участва в тази дискусия, тъй като част от препоръките, които тук що изложи господин Балко, съвсем конкретно са свързани с задачите, които трябва да изпълни комисията. От изготвянето на определение на понятието резултати до разработването на показатели, които да бъдат използвани при процедурата за подбор и в споразумението за безвъзмезно финансиране до мониторинга и докладването. Може да се направят качествени промени до следващата година, но трябва да се положат усилия за по-силен акцент върху резултатите. Докладът на Сметната палата е много своевременен и много полезен за това и трябва да се вземе предвид, когато се обсъжда новият регламент. Една от констатациите в доклада е, че поради забавене при приемането на нормативната уредба, всички наши очаквания за повече ориентираност към резултати, за по-добър мониторинг и така нататък не са се реализирали през настоящия програмен период. Започвам и сега третата минута. Ще спра до тук и ще дам възможност на други да се изкажат. Господин Бреска от името на комисията и вас ще ви прекъсна след 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. Благодаря също така и за доклада на палатата. Всички ние искаме да се постигнат колкото се може повече резултати със средствата на данакоплаците. Комисията прие като цяло всички отправени към нея препоръки. Преди да се спра върху действията, които ще предприемем или вече сме предприели по тях, нека направя една обща бележка. Разбира се, че всички се стремим към ориентираност към резултати. Затова за ФРР и ЕСФ сме разработили рамка за изпълнението. Предвидили сме също така и резерв за изпълнение. Доколкото знам, няма държава членка, в която се прилага тази процедура, в която се прави преглед и се установи, че няма резултати, в която средствата да се отклоняват и насочват към други области, където може да се постигнат по-добри резултати. Права е сметната палата, когато казва, че не става дума за резултати. Ориентирани сме по-скоро към преглед на изпълнението и на крайния продукт. Но защо? Става дума за инфраструктурни проекти в случая, например. Няма нужда да ви казвам, че е необходимо известно време, за да се изгради един път, но един изграден път е само крайният продукт. Ако искаме да знаем какви са непосредствените резултати, трябва да знаем как се е променил обемът на трафика по тази отсечка. Но може би това също не би било толкова интересно за нас. По-интересно би било да видим дали този път не се е отразил благоприятно върху економическото развитие на съответния регион. Но за да си отговорим на този този въпрос ще са ни необходими години наблюдение. Иллюзорно е да смятате, че можем да направим оценка на резултатите в рамките на съответния програмен период. Възможно е да се направи такава оценка само в рамките на процедурата за последваща оценка. Не е възможно да се направи, докато все още се изпълнява програмата. По въпроса за четирите препоръки, отправени към комисията. Работим вече по повечето от тях. Първата се отнася до липсата на общи показатели за резултатите. Взели сме това предвид в законодателното си предложение за след 2020. В него сме съставили списък на общите показатели. Става дума за резултатите на ниво бенефициенти. За какво става дума? Ако се предостави финансиране на едно МСП, например, то ще искаме да знаем колко работни места са били разкрити в резултат от това. Но знаем, че не само парите допринасят за разрастването на едно дружество. Има и други фактори. Втората препоръка се отнасяше до липсата на надежност при системите за мониторинг в държавите членки. Одитите на системите за мониторинг могат да доведат до смислени резултати, само ако има достатъчно и уместни данни за реализираните проекти. Нямаше такива данни в началото на програмния период, има такива сега. Поради това и сега започваме да извършваме одити. Целта е не само да се гарантира надежността на системите за мониторинг, но и да се установят слабостите и да се коригират те, ако е необходимо. А що се отнася до прегледа на изпълнението, предстоящ идната година, вече сме изискали от държавите членки да ни представят е, измененията, които искат да направят все още. Помолили сме го да го направят преди лятото, затова и сега сме доста заети. Искаме тази процедура да се провежда само при надлежно обосновани случаи. Тогава може да се преразгледат критериите за изпълнение. Докладчикът иска ли да се изкаже още веднъж? Не. С това приключихме по тази точка. Благодаря на Сметната палата. Преминаваме към точка 17 от е, дневния ред. Представяне на специалния доклад за африканската архитектура за мир и сигурност. Компетентният член на палатата е господин Юхан Парц. Имате думата, ще ви прекъсна след 8 минути. Uh, uh, Благодаря ви много, госпожа председател. Основните заключения на Европейската сметна палата по тази тема са, че подкрепата за архитектурата за мир и сигурност на Африка, на Европейския съюз, не постига достатъчно добри резултати и трябва да бъде а, пренасочена. Това е доста остро заключение, но а, това е действителността. Нека да обясни за какво става дума. Първо, контекста. А, в областта на сигурността. Много добре знаем колко е сложно положението на африканския континент. Той е огромен. Е, 1 милиард и 200 е, милиона а, е, жители имат там. 59 независими страни. А, е, но а, между 1200 и 2000 родни езици, които се говорят с много а, насилствени конфликти и броят на насилствените конфликти се увеличил драматично от 7 на 10 в сравнение с, с 2016 година. За съжаление, въпреки някои усилия на, на дарители и а, други партньори на Европейския съюз, броя на конфликтите не се е намалил. Има различни причини за тези конфликти в а, африкански континент Основната причина за несигурността в Африка е слабостта на държавите там. Слаби държави, корумпирани държави, непрозрачни държави, които водят до некоректно функциониращи механизми за осигуряване на сигурност. Е, съветът е, за мир и сигурност на Африканския съюз включва страни, в които открито са били нарушавани решенията на Африканския съюз и чието лидери се държат неконституционно. И то съвсем открито. Така че не е лесно да се решат проблемите в Африка, но трябва да се намерят някои решения. Някакви решения. Първо трябва да се анализират много внимателно причините на тези конфликти. Колкото по-сложна е дадена ситуация, толкова по-целенасочена трябва да е стратегията. Трябва да се търсят действителни решения по-малкото е повече. проблемът е, че при наместа от страна на, Европейския съюз средствата не са достатъчно добре насочени. Трябва да се види къде да се изграждат партньорства на местно равнище, на регионално, на национално, на многонационално, за да може да се постигнат добри резултати. Нека да подчертая следното. Тук става дума за значението на действително значителните усилия за изграждане на капацитет, за да може да се намалят войните и конфликтите в Африка. Това означава да се засилят способностите за гарантиране на сигурност, за да могат да се предотвратяват или разрешават конфликтни ситуации. Не успяхме да намерим задоволителни доказателства, че европейската подкрепа ефективно е помогнала за развитието на такива способности. Но ако целта е да се постигне действително въздействие, именно на там трябва да бъдат насочени средствата. Какво установихме? Три основни заключения. Първо, по отношение на ангажираността на участниците спрямо архитектурата на мира и сигурността. Още от началото 2016 година реално никой не я приема като своя. Международните донори се опитаха да изградат стратегия, структура и ако се бяха оттеглили, последиците ще да са пълен срив. Но всъщност действителните ангажирани с стратегията участници трябва да са африканските страни. Това, за съжаление, обаче не е станало – за съжаление, средствата на Европейския съюз не са успели да насърчат този тип ангажираност. Те на практика са отишли само за покриване на оперативните разходи. Реално няма ясна стратегия за излизане от разчитането само единствена подкрепа на а, външни донори. След това компон, компонентите на тази архитектура за мир и сигурност. Първият компонент е предотвратяване правление на конфликти. Участват а, а, важни африкански фигури, но всъщност финансирането за програмата за административните цели е толкова малко, че има само е- един служител. Има разлика, много голяма разлика от ранното предупреждение до ранната реакция. Що се отнася до Африканската комисия за мир и сигурност. Тя е важна за управление и координация, но е слабо финансирана от Африканския съюз. През 2010 година външните дарители решиха да покриват оперативните разходи на тази комисия, за да се избегнат недостизите там. За съжаление, има съвет за сигурност и мир, в който участват сериозни нарушители на принципите на сигурността и мира. И те само си дават вид, че полагат усилия да разрешат проблемите. Що се отнася до африканските сили – за реагиране при спечни ситуации. Те не са били а, изпращани на терен до сега. Оперативната им система все още не действа. А, комуникационната система и логистическата система не е развила и затова Африканския съюз не ги е а, разпределял на терен. Все още през 2016 година а, има а, само 5 намеси в контекста на последния механизъм и а, само една от тях е успешна. При останалите 4 все още не е ясно дали има положителен резултат. Основните органи на Африканския съюз и а, подрегионалните организации – са доста слаби в тази област. Второ, има ли, липса политическа воля за справяне с кризи. А, дори за постигна на, по на по-добро сътрудничество. Връзките между Африканския съюз и подрегионалните организации трябва да се оточнят, особено що се отнася до субсидиарността. И накрая, какво препоръчваме? Ами, препоръчваме три неща. Да се действа реалистично, да се настои африканците да, си, да поемат ангажираността към темата и е, всяка една намеса да бъде много внимателно разглеждана от гледна точка на устойчивостта. Трябва да се види какви способности за постигане на мир и сигурност е, са най-важни и е, са най-целесообразни за финансиране да се подкрепя насочване на оперативни разходи към мерки за изграждане на способности на място. Има план за данък от 0,2% налог на членовете на Африканския съюз за подобни операции. Благодаря ви. Може би би било а, добре представителите на Сметната палата да се опитат да се придържат към времето 8 минути. Колегата Яво, вие сте докладчик, имате на разположение 4 минути. Thank you very much, Chair. Um... Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на Сметната палата за отличния доклад. Благодаря за представенето на заключенията на доклада. Действително, важно е да се разгледа структурата за мир и сигурност в Африканс... на африканския континент. В... С оглед на бюджетния принцип за постигане на резултати, е, за мен е много важен принцип дали е добре насочена европейската подкрепа, дали е допринесла за постигане на устойчиви резултати и дали изпълнението е добро. Над 100 милиона евро са средствата за африканската архитектура за мир и сигурност. Затова този тип въпроси трябва да се задават в вашия доклад и в презентацията се вижда силна критика към начина по който се работи в момента в контекста на архитектурата за мир и сигурност. На практика Европейския съюз не е постигнал дългосрочни цели, особено при, гаран... при постепенно постигане на финансова независимост за Африка канската архитектура за мир и сигурност, е, както и за привличане на по-голяма ангажираност от страна на африканските държави. Този подход продължава да държи а, е, тази архитектура за мир и сигурност а, е, зависима от външни донори бяха аудитирани ам, няколко ам, договора. При пет а, има м, липса на постигнати резултати, при два има само частично постигнати резултати, при останалите а, не е събрана цялата информация. Доста безпокояващо. Призоваваме комисията и Европейската служба за външни дейности да реагира, да промени нещата и да инвестира средствата на данакоплаците по такъв начин, че да може да се постигне крайната цел на, за финансова независимост на архитектурата за мир и сигурност в Африка. На второ място трябва да заявим а, подкрепата си да, да постигане на дългосрочни цели и на трето място да се подобри изпълнението на проектите. И мисля, че е, посланието на Сметната палата съвсем не е неясно тук и мисля, че ние трябва да заявим това сигурността и стабилността на африканския континент са от огромно значение за Европа. Не може да разходваме средствата си там неефективно. Ви благодаря от името на господи, комисията господин Штаб. Благодаря много. Благодаря за направените изказвания. Благодаря и на екипа на Сметната палата за сътрудничеството с тази, за тази важна област. А, ние обаче смятаме, че средствата са помогнали за постигане на резултати в областта на мира и сигурността в Африка. През 2016 78% в конфликтни зони в Африка са били оценени като успешни или частично усп... успешни. Благодаря на съда за това, че взема предвид в какви сложни обстоятелства работим в Африка. И факта, че сега в Африка има повече конфликти, няма връзка с това а, как сме действали в контекста на архитектурата за мир и сигурност. Механизъмът на тази архитектура е позволил да се придвижим постепенно към постигане на финансова устойчивост. От 2016 година все повече от оперативните разходи се покриват от държави членки на Африканския съюз. Бяха направени определени препоръки, които а, за нас са приемливи и сме започнали да работим за тяхното приложение. Смятаме, че сме задали ясни приоритети заедно с а, държавите членки и Европейската служба за външна дейност, работейки в интерес на Европейския съюз, за да се намерят африкански решения на африканските проблеми в областта на мира и сигурността. Именно това е основната задача на тази подкрепа. Това е дългосрочна задача и няма как да се измери незабавно. Има пътна карта на архитектурата за мир и сигурност, която покрива период години, започващо от 2014 година и продължаваме да работим активно за постепенно по, постигане на, африканс, на ангажираност на африканските страни към този проект. Затова подкрепяме идеята за налог от 0,2% лека по лека се увеличава участието от страна на африканските страни, но все още не може да се очаква да продължи работата без донорски средства в най-близко бъдеще. Председателката моли оратора да говори по-бавно. Финансовата ангажираност и устойчивостта са свързани с политически избор. Наша задача е да подкрепяме африканската архитектура за мир и сигурност и няма основание да спираме тази подкрепа, щом Европейския съюз я смята за необходима. Целта е да се намалят съществуващите конфликти. Трябва да подобрим наблюдението е, на, на използването на финансовите инструменти и действително, както Сметната палата отчерта, има определени финансови инструменти, подкрепящи дейности в тази област. Да е, приемаме този коментар на Сметната палата. Благодаря ви. Е, приключвам до тук. Да, спазихте си времето. Благодаря ви, докладчика. господин Явор. Съм накратко? Не, не желаете? Добре. Yeah, okay. Just really very shortly. Не, съвсем накратко. Благодаря. А, да, радвам се да чуя за успехите на програмата. Надявам се комисията да разбере нашите критични бележки, защото трябва да намерим решения за подобряване на резултатите на тази, тази програма и съм убеден, че ще намерим съвместно решение защото механизма за мир и сигурност в Африка се нуждае действително от по-добри резултати и от успех. Да, и аз а, съм съгласна с вас, с което изчерпваме тази точка от дневния ред. Искам да помоля а, всички да напуснат залата, които нямат право да участват в нашето вътрешно заседание, защото ни остава още една точка. Знаем, че преводачите ще приключат точно в 18.30. Ако, ако може гостите, които нямат право да останат да напуснат зала.